Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, моля всички да заемат местата си, включително и господин Кава. Нямам какво да ви съобщя, като съобщение на председателя. Приемате ли дневния ред на днешното заседание? Очевидно, така че можем да пристъпим е, към точка трета от дневния ред. Имаме обмяна на мнения с външния министр на Нидерландия по приоритетите на Нидерландското председателство в съвета на Европейския съюз и други въпроси, мисля, също ще бъдат на нашето внимание так да можем да разгледаме и обсъдим нещата, е, въпросите свързани с бежанците, с е, други въпроси от насъщно значение. Ще ни бъде интересно да чуем мнението на Нидерландското председателство. Господин министър поемате председателството на съвета в не най-лекото време. Аз от 35 години съм в Европейския парламент. Мисля, че това е наистина най-трудното време за Европейския парламент. А това означава, че върху вашите плещи, върху плещите на вашата държава лежат много тежки задачи. Обеден съм обаче, че Нидерландия наистина е подходящия партньор е, на всички нас за решаване на тези въпроси. Затова ви давам думата за изказване. Благодаря, господин председателю преди всичко искам да изразя своята изключителна радост да се завърна в Европейския парламент и както винаги съм казал, вие сте единствената е, изборна европейска институция и тук е мястото, от години за големи е, дебати по въпрос на разширяването на външните отношения е, и за политиката. И тъй, ние бяхме за последен път председател през 2004 година, от тогава много неща се промениха, включително за парламента. Затова аз е, се радвам, че парламента вече има пълноправна законодателна дейност и това ме кара да бъда много радостен. Искам да продължим добрите взаимоотношения между парламента и нас в стратегически издържан дух и бихме искали да продължим тези отношения специално през нашата, нашето председателство, а заедно с колежката Жанин Хелес, министър на отбраната и член на Европейския парламент, ще ще представляваме е, европейските институции пред вас. Ще започна с приоритетите ни за следващите 6 месеца след това, което ще обсъдим въпрос на разширяването на Европейския съюз и съм убеден, че това ще бъде интересен дебат и разбира се темата за миграцията. Ние поемаме председателството на съвета на Европейския съюз, съгласен съм в много трудни обстоятелства, обстоятелства, които налагат спешно европейско сътрудничество. В момента сме изправени пред екстремизъм, миграция, изключително тежко положение на източните ни граници. Мисля, сме наясно, че всички наши граждани очакват поне европейското сътрудничество да сработи добре, когато става дума за техните страхове и опасения за економиката, за тероризма, а може би и въпроси свързани с вълната от хора търсещи обежища. В тези времена страна на изпитание. Ние трябва да гарантираме, че Европа, Европа ще изпълни своите обещания за добро бъдеще на всички европейци. Обеден съм, че ние имаме и ума, и сърцето, и уменията да сторим всичко това. В... Било е така и сега е така. Всичко това изисква много сериозна работа, е, хладен ум, но разбира се и голямо сърце. И все пак мисля, че това ще бъде възможно. Ние ще работим добре и в, е, в, в е, в вашите страни са част от Европа и ние трябва да бъдем активни. Нашето председателство ще подходи практически и прагматично и активно. Това, което трябва да гарантираме е на място да постигнем конкретни резултати, които хората очакват от нас. Ние ще работим за това да се е, постигнат практически резултати за хората, за фирмите, за неправителствения сектор в условия на прозрачност. Ще се ръководим от програмата, прията от Европейския съюз през юни 2014 година и ще насочим вниманието си към въпросите важни за гражданите и участниците в процесите. Конкретни резултати трябва да бъдат е, постигнати заради резултатите. Ние тук е, трябва да действаме активно. Това особено означава търсене на решение на основните проблеми. Ще припомня припомня стратегическата програма на Европейския съюз, за това ние ще е, информираме съв, съвета за изпълнението на програмата и вие, господин председателю, знаете споменахте за този кръг на нестабилност около Европа. Е, вероятно ще се изненадате колко много са известните, но и неизвестните, които трябва да имаме предвид в условията на работа. Разбира се, ние трябва да окажем подкрепа на върховния представител на Европейския съюз в изпълнение на стратегията на Европейския съюз, но като всяко председателство ние искаме да оставим своя отпечатък за външната политика. Това е нашата амбиция за по-сигурен, справедлив е, и свободен Европейски съюз със е, съответно подкрепа на човешките права, права, права и е, осъществяване на нашата стратегия за външна политика и политика на сигурност, включително в областта на дигитализацията и на доброването на хората. Ние ще държ... обърнем внимание на редица важни въпроси. Трябва със съвместни усилия и всеобхватно да подходим към предизвикателствата в областта на вътрешната и външната сигурност. Много е важно да кажем това, защото мисля, че Европейския съюз е организация не само за добри времена. Ние трябва да докажем себе си и в тежки условия. Има редици въпроси във външната политика, политиката на разширяване, които стоят пред нас. Ние трябва да направим избор или да изнасяме стабилност, или да внасяме нестабилност. Това означава, че нашата външна политика и политика на сигурност трябва не само да бъде конкретна и прагматична, но трябва да, бъде, да се опира на европейското наследство. Процеса на разширяване Западните Балкани и Турция ще присъстват по този въпрос. От декември 2015 година имаме заключение на Европейския съюз, които съдържат основните насоки за нашата работа. Политиката на разширяване си остава най-успешна успешната ни политика за постигане на реформи в страните кандидатки и да подкрепяме демокрацията, човешките права и стабилността в страните членки. Специално в последно време кризата с миграцията и убежището, бежанците показа колко ни е необходимо тясно сътрудничество с нашите партньори. Едновременно с това трябва да гарантираме пълната готовност на страните кандидатки за момента на присъединяването присъединяването ми и трябва да следим самият съюз да бъде готов да приеме нови членове. За това ние отделяме голямо значение на ем, доброто протичане на този процес. Всички условия ще продължим да преговаряме в темпо, което ще зависи от кандидатите, е, особено по въпросите на върховенството на закона и е, основните права. Ще бъдем стрикни и коректни страните трябва да изпълнят всички условия и това е тяхна отговорност. А коректни, честни означава, че ние се отнасяме много сериозно, конкретно в условията на политическото развитие на държавите и което означава техническа помощ и финансова подкрепа за осъществяване на реформите. Това също означава, че Европейския съюз трябва да изпълни обещанието си. Когато една държава е изпълнила съответните условия, ще предприемем следващата стъпка но в основата на процеса на разширение са основни структурни реформи. Това е свързано с, с економическото управление, публичната администрация, върховенството на закона. Понякога това отнема време, но ние държим на устойчивостта на процеса. Е, трябва да направим също така процеса много прозрачен, не само за нас, но и за гражданите в съответните държави да са измерими и според мен това е важно, прозрачни стъпки. Ние, комисията следи развитието и, и дава на, насоки за основните наши задачи, което е важно според мен и за Европейския парламент. Особено, що се отнася до основните права, економическите критерии, публична обществената администрация и борбата с корупцията. Мисля, че и това са основните основните предизвикателства. Полезна не само за съответните страни, но за социални, на участниците в процеса в тези държави, е да ги подкрепим в търсенето на отговорност на техните правителства за изпълнението на задачите. Няколко думи за тези страни в последно последно време виждаме крупен процес на разсалме свидетели на е, разширяване. През декември за първи път проведохме три страни с Турция, Сърбия и Черногора за първи път от доста време. Тур, Турция, разбира се, е напреднала най-много, както по отношение на разширението, както и в политическия контекст и контекста на миграцията. Турция остава ключов партньор на Европейския съюз. През ноември ноември миналата година на срещата ЕСА Турция те споделиха, че ще направят необходимото да осъществят правилно процеса на присъединяване. Търсят се допирни точки и общи интерес. Ще спомена сътрудничество в областта на миграцията, но също по външна политика и политика на сигурност предвид предизвикателствата в Сирия, борбата с тероризма. В Истанбул ставаме свидетели на ужасяващи събития, също така економиката и търговията. Основното прилагане на съвместния план за Турция за бежанците и убежището изисква внимание ние ще трябва внимателно да следим развитието на нещата тук, как можем да гарантираме, че този стратегически план ще се осъществява правилно. И все пак има редица слабости, които будят огромно огромно притеснение в ключови области, както казва и комисията в върховенството на закона, в основните права Турция трябва спешно да предприеме стъпки, за да преодолее пристрастността на съдебната система, свободата на събранията, липсата на свобода на събрания и на мненията. С Сърбия бяха постигнати стъпки напред, включително споразумение за Косово, въпреки че положението там е доста неустойчиво, но бе изготвен и планът за действие. Открит са преговорите по първите две глави и очакваме в рамките на нашето председателство да продължим, отваряйки глави 23-24 за върховенството на закона. Черна гора според нас отбелязва все така напредък в движението си към Европейския съюз пред тази, тази годишните и парламентарни избори. Ще ще бъдат отрешаващо значение за всички партии да се включат в конструктивен диалог с парламента трябва да постигнат резултати, особено в борбата с корупцията и според мен организираната престъпност. Що се отнася до процеса на стабилизация и асоцииране с Македония, тук трябва да отчетем крехкото политическа ситуация, което се отнася и до засяга и реформите и присъединяват към Европейския съюз и както знаете парламента е, се очаква да бъде много активен в помощ помощта в това отношение изпълнението на споразумението от юни юли за честни избори през 2016 година, както и препоръките на Комисията за реформи, е, ще бъдат според нас от решаващо значение да се повиши общественото доверие в политическата система. Албания отбелязва постоянен напредък, очертавайки важни приоритети. Разбира се, трябва да се положат още усилия, като приема приемането на пакет за реформи. Нещата са още на много ранен етап. Очакваме напредък и в Босна и Херцеговина и е, Косово. Босна и, Херцего, и Херцеговина се върнаха по пътя на реформи, приеха програма през юли и о, о, очакваме през декември. Е, е, и първата среща се състоя през декември. Ще бъде необходимо да се направят промени в програмата за реформи реформи по отношение на Босния и Херцеговина. Е, там държавните институции остават все така крехки, е, както показа и референдум за отделенето от Република Сръбска. Е, надяваме се да приключим споразумението за асоцииране през пролета на следващата година по възможност още в началото през януари това, което е, ви казвам пред вас, ясно, е, казвам пред вас ясно показва, че председателството е изправено пред сериозни предизвикателства, както вече казах, не изнасяме ли стабилност, ще внасяме инстабилност е, в различни политически области. Нуждаем се от яснота на процеса и тук, разбира се, страните кандидатки играят важна роля, но около околните региони около Европа също под, е, влияят върху процеса на разширяване. Е, всички тези е, държави имат някои слабости по отношение на върховенството на закона, демокрацията и човешките права. Още много работа предстои преди присъединяването им, но важното е да не им обръщаме е, гръб. Е, във всички тези държави ние говорим по важни въпроси, е, трябва да следим съответната динамика и коректно да оценяваме ситуацията. Турция остава ключов партньор, както вече казах. Очевидно е, че целите Западни Балкани са част от Европа и в крайна сметка трябва да станат част от ЕСА. Мисля, че Европейския съюз и държавите членки трябва ефективно да дават рамо в техния процес на присъединяване като председателство ние държим да отбележим максимално, максимален напредък в процеса на разширяване съществуващите рамки, но разбира се много ще зависи от страните кандидатки. Надявам се в рамките на нашето председателство ние поне да опитаме е, да ръководим ефективно. Надяваме се да бъдем е, сериозен партньор при вземането на тежки решения решение в Европейския съюз, а понякога за широки реформи. Понякога това ще ни донесе повече Европа, друг път по-малко Европа, но надявам се и в двата случая една по-добра Европа. Един ден способен Европейски съюз, отговаряш на очакванията и надеждите на своите граждани. В заключение, господин председателю, очаквам да работя с вас. Радвам се, че днес отново застанах пред вас, господин председателю. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много. Вече 14 приятели се записали за изказване. Времето е ограничено. Повече заявки няма да приемам. Господин Остревичио също иска да бъде добавен. Така, може ли по минута и половина за всеки? Господин Преда. Благодаря, господин председател, господин министър, Радвам се, че сте тук. Радвам се, че ви чул за разширяването. Още е повече, че програмата на холандското председателство не казва нищо за разширяването. Това е отчетлива разлика между това председателство и предишното председателство на Холандия. Що се отнася до успеха на разширяването, очевидно това е приоритет. Ние сме сред тези, които участваха в последното разширяване. Аз чух това, което казахте за различните страни по различни теми. И искам да кажа нещо за една страна, която споменахте, Босна и Херцеговина. Проведахме дебат тук, а и в самата страна има дебат за предстояща кандидатура някои говорят, че варене следваща седмица. Босна и Херцеговина ще внесе молба за членство. Вие споменахте това и казахте. Институциите са крехки, референдума в Република Сръбска представлява проблем. Само една дума ще кажа. Ако кандидатурата на Босна и Херцеговина не бъде прията сериозно, това ще бъде е, най-добрия аргумент е, да, е, продължат, да продължи сегашната ситуация. Добро утро, господин министр. Пожелавам ви успех. Бях на конференцията, която организирахте. Оценявам това, което казахте за правата на човека Европа не може да бъде само мека власт, тя не може да не играе важна роля в областта на защитата правата на човека, влушава ситуацията в Иран и Ирак през последните години. Надявам се, че ще се занимаете с тези въпроси. Що се отнася до вътрешно-политическите въпроси, и има перспектива за решаване на ситуацията в Кипър и се надявам, този въпрос да стане приоритетен за вас, що се отнася до пакета за разширяването. За... Бях в Република Македония наскоро. Радвам се, че осъществявате независимо наблюдение на медиите. Очевидно там има много проблеми трябва да се продължи политическото споразумение. Надявам, че ще продължите да работите по този въпрос, що се отнася до глави 23 и 24. Независимо от това дали става дума за Сърбия или Турция, комисията ние искаме да се отворят тези глави с тези страни. Според нас това може да доведе до напредък. За съжаление, в съвета няма убеденост по този въпрос. Надявам се, че вие ще успеете да ги убедите и не споменахте и кюрдския мирен процес в Турция и тук трябва да работим. Господин председател, искам да пожелая успех на холандското председателство. И имам въпрос за взаимоотношението между държавата Израел и Европейския съюз по-конкретно е един въпрос. Каква инициатива ще предприемете е, за изясняване на позицията на Европейския съюз прямо Израел? През следващите месец, през миналата, миналите седмици имаше бойкот, имаше кампания за демонизиране и етикетирането на продуктите. Каква е целта на тази кампания? Бих искал да обърнете внимание на тези въпроси, защото според мен това може да повлия отрицателно върху ролята на Европейския съюз в Близкия изток благодаря и аз искам да приветствам е, добре дошъл министър Кундерс. Искам да кажа, че днес е, трябва да се съсредоточим върху важните а, е, проблеми. Имам три наблюдения. Първо, за моята група е много важно да се охраняват границите на Шенген. Не да се затварят, а да бъдат охранявани, за да има разлика между онези, които търсят убежище и онези, които е, идват с лоши намерения, за да можем да ги филтрираме тези и последните без успешно управление на границите това не може да се постигне. Комисията трябва да актуализира своите планове, що се отнася до Русия. Е ясно, че тя наруши международното право и трябва да се върне отново в руслото на международното право, що се отнася до Грузия, Молдова, Украина. В противен случай санкциите не могат да бъдат нито отменени, нито е, намалени. По отношение на полета, който беше свален, е, Европейският съюз трябва да подкрепи процеса за изясняване на истината. Ние трябва да изпълняваме своята роля не само като мека, но и като твърда сила. Благодаря. Благодаря, господин председател. Вие казахте, че работата, която вършите, е подготвителна работа за следващото председателство. Аз мисля, че страните трябва да поемат своята отговорност, действайки от името на целия Европейски съюз. Турция е като че ли в процес да се превърне в нова Сирия. Ако Европейския съюз е, не предприеме е, обединени и съгласувани мерки, ще тръгне нов поток от бежанци от е, кюрди, които се отправят към Европа. По-нататък, бихте ли ни казали, господин Брок, кога ще успеем да отидем в региона Дяр Бекир? където е, има много проблеми, е, много безредици и не, трябва, не би ли трябвало Турция да предприеме нещо за сирийските бежанци, които са в Турция? Да, ние, ние работим с Турция. Аз самия участвах в такова посещение и говорихме много сериозно по въпроса за кюрдите, включително с представители на управляващата партия. Разбира се, ние като политическа група можем да, можете да имате и друго мнение. Сега господин Фарсантини. Благодаря господин председател. Добре дошъл, господин Кундърс. На 6 април ще има референдум за споразумението с Киев. Очевидно няма нужда да подчертаваме въздействието на отрицателен вод на холандските граждани що се отнася до взаимоотношенията с Украина. Моят въпрос е какви са плановете на холандското правителство за, за този вод, за какво е отношението към становището, което трябва да се възприеме. Господин Пленкович, благодаря господин председател, благодаря за това, че представихте основните приоритети на вашето председателство. Имам два въпроса, които са много чувствителни и важни за холандското председателство. Един е за Босна и Херцеговина, другият е за Украина в качеството ми на председател на делегацията за връзки с Украина. Вие казахте, че подходът ви ще се основава на хладно, е, хладен ум и горещо сърце. Босна и Херцеговина беше темата, е, без прие резолюция за Сребреница по повод 20-та годишнина. След 20, е, след 20 години след Дейтън разбираме, че Босна и Херцеговина е решила да кандидатства официално за членство в Европейския съюз. Това е много важна стъпка за всяка страна. Затова бих искал да ви помоля да се отнесете с уважение към това желание, защото членството, кандидатурата за членството е унази спойка, която ще осигури единството на страната. Как, е, какво, ще предприе, какво ще предприемете, за да се отбележи този краягален е, е, камък? Що се отнася до споразумението за асоцииране с Украина и след свалянето на самолета, ние в Европейския парламент бихме искали да ви помогнете да водите дебата така, че този референдум да е, има положителен е, изход. Един отрицателен изход би имал отрицателни резултат. Госпожа Пири има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин е, министър, за това, което казахте. Както казахте, много са предизвикателствата пред холандското председателство през следващите месеци. Искам да повдигна един конкретен въпрос за Турция. Как оценявате готовността на турското правителство в момента да спази от своя страна съвместния план за действие за миграцията? Разбира се, ние с, не спорим за това, че Турция е ключов партньор по този важен е, въпрос. Ако бъде решен е, кипърският проблем, има ли пречки пред отварянето на глави 23 и 24 за върховенството на закона. Радвам се, че споменахте свободата на пресата и върховенство на закона, защото съветът мълчи по тези въпроси. Накрая някои колеги вече повдигнаха този въпрос. Изправени сме пред много тревожна ситуация в Кюрския район в югоизточна Турция 300 хиляди разселени, вечерен час е и 160 са загинали. Това е информацията от правозащитни организации. 7-8 атаки е имало от ПКК с нощи като отмъщение. И искам да чуя какво възнамерява да направи холандското председателство. Ще повдигне ли този въпрос и какво ще направи? за да се деескалира въпроса. Госпожа Фатига. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министър в парламента. Пожелавам ви успех на председателството. Имам поне три въпроса. Наскоро имаше поредица от подозрителни смъртни случаи, в това число високопоставени служители от сигурността. И вчера по новините разбрахме за смъртта на журналиста дисидент Владимир Прибовски. Искам да ви попитам как бихте коментирали това, имайки предвид че мои приятели загинаха по време на катастрофата в Смоленск, докъде стигнаха разследванията за самолета МХ-17. Третият въпрос е Грузия и бих казал пълзящото влияние на Газпром, който който е, направи, успя да постигне обрат е, в енергийната политика на Грузия. И искам да повторя казаното от господин Пленкович е, за Украина. Благодаря. Благодаря, господин министър. И слушах това, което казахте, но отбелязах и това, което не споменахте. Иран и изпълнението на споразумението с него Русия, Украина. В нашата страна ще има важен референдум. Хубаво е колегите да чуят защо холандското правителство е казало, че няма да води кампания за да сме наясно и да знаем какъв може да бъде нашия принос. Това, което казахте за износа на стабилността, не може да не се приветства, само че е, не виждаме това да се случва. Смятате ли, че прекратяването на износа на оръжие за Саудитска Арабия е конкретна помощ е, за подобряване на стабилността или предотвратяване на нестабилността в взривоопасния близки изток? На трето място често принципите е, са в е, движение, те са динамични, променят се и често краткосрочните интереси взимат връх. Това особено въжи за бързо, на бързо сключеното споразумение с Турция за управление на миграцията. Как оценявате ситуацията? Разбираме, че в съвета няма споразумение за нужните средства. Искам да попитам кои са пречките кои страни изпитват трудности и защо. Смятате ли, че е трудно да се окаже натиск върху Турция, ако самата тя не изпълни своя ангажимент? Каква е вероятността на последно място Турция да намали значително е, беженския поток, след като официално казаха, че не могат да затворят границата с Сирия, е, след е, атентата в Истанбул става очевидно, че има спящи клетки в Даеш. Ясно е, че има множество нерешени проблеми, което предотвратява намирането на е, трайно решение. Госпожа Хаутала. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин е, министър в парламента. Надявам се да си взаимодействаме добре. Не мога да не повторя това, което беше казано от колеги като Аргентини за референдума. Доколкото знам, това ще бъде първият референдум, който се отнася до външните отношения. И вие, като компетентния външен министр, не би трябвало да сте оклончив, защото носите огромна отговорност взаимоотношенията, споразуменията с, за асоцииране с, с Грузия, Молдова, да се използват за други цели. Не се месим във вътрешните ви работи, разбира се, но получете се от а, грешките на вашето правителство, което се отказва от кампания в миналото защото ако изходът е отрицателен, Украина и други страни партньори ще останат под дългата сянка на Русия. Нека също така да добавя, че се очудих от това, че не казахте нищо за Русия. Какво ще, как ще реагирате на много тревожните вътрешни събития? Поне 10 закона са прияти, които са много репресивни и са насочени срещу гражданското общество. Ще може ли холандското председателство да извърши прелом в тази тенденция? Sure that the Dutch will make sure that it will be a positive Убеден съм, че изходът от референдума ще бъде положителен. защото това няма да бъде полезно за холандското председателство. Господин Корвин Мике, благодаря. Господин Кундърс каза, че сега сме в единствено демократично избран орган. Европейския парламент има влияние върху европейските въпроси. Председателят каза, че сега сме в много трудна ситуация. Моят въпрос е следният. Може би причината за трудната ситуация е, че демократично избраният парламент има влияние върху европейските въпроси. Благодаря ви. Благодаря, господин министър, за изложението. Имам един конкретен въпрос. Той се отнася до Юго-Источна Европа и Босна и Херцеговина. По време на стъпителните си думи, вие казахте, че не искате да, изна... да изнасяте стабилност, нито пък да внасяте нестабилност. Ако това е така, тогава имаме нужда от, от, съответен подход към Босна и Херцеговина и трябва да разберем ситуацията там. Наскоро отбелязахме 20-та годишнина от Дейтенското споразумение. Да не забравяме обаче геноцида в Сребреница. Ето защо аз мятам, че един от приоритетите на холандското председателство трябва да бъде да приеме кандидатурата на Босна и Херцеговина. По този начин ние ще дадем стимул на институциите в Босна и Херцеговина, което ще ги потикне да спазят известните критерии. Изпълнението на реформите ще бъде отрешаващо значение, казахте вие, но по този начин ние ще покажем, че имаме доверие в Босна и Херцеговина и ще спрем референдума в Република Сръбска. По този начин ще покажем, че сме за европейската ориентация на Босна и Херцеговина. Господин министър, съгласна съм с това, което казахте за износ на стабилност и внос на нестабилност. И съм съгласна в този смисъл с последиците от ваш от референдума във вашата страна. Моят въпрос е, можем ли да решим проблемите с вноса на нестабилност, по-конкретно, що се отнася до Сирия, ако продължим да подкрепяме Саудитска Арабия и също така имайки предвид противоречията в Турция, както каза Кати Пири и сега за Либия. Не споменахте Либия, но може би ситуацията с и износ, с вноса на нестабилност е най-тежка там. По времето, на което а, демократичните сили имаха нужда от помощ, ние не им помогнахме. Сега ще помогнем ли? Ние имаме нужда от съответна политика, не я виждаме е, холандското председателство ще направи ли нещо особено с оглед на заплахата от Даеш? Днес е, Индонезия беше ударена и очевидно е, Либия се използва от Даеш. Благодаря много, господин министр. Колегите вече поставиха въпроса за референдума. Можем ли да очакваме вашите дебати да вземат предвид и факта, че един отрицателен отговор ще има отражение на по поведението и политиката на Москва, която, впрочем, доведе и до случката с инцидента с самолета. Как гледате на въпроса? Това е въпрос на налагане на авторитет приоритет. Говоря за самолета или отговорност пред близките и обществеността. Що се отнася до общата външна политика, политика на сигурност, имаме така индикации, че в рамките на вашето председателство ще стартира процес за бяла книга за сигурност и отбрана. Ще ни кажете ли нещо по този въпрос? И накрая Турция. Говорите за ключов партньор. Сигурно сте прав но този ключов партньор би трябвало да бъде описан с всички сложни проблеми, свързани с нея. просто защото се нуждаем от Турция в Пешпобежанския проблем не бива да подминаваме събитията в Диарбекер. Там истинска гражданска война. Само там бежанците са близо 200 000 души. Така че нека наречем нещата с истинските им имена. Господин Алстревичус, благодаря господин председател, господин министър. Всички сигурно ще съгласят, че Украина има достатъчно вътрешни предизвикателства. Референдума във вашата страна може да се натъкне на друго предизвикателство, идващо отвън. Обеден съм, че вашето правителство и вие ще направите всичко възможно да обясните на гражданите си всички за и против. Според мен зато ще бъде в основата на действията ви. Има ли обаче план Б? Ако тръгнем в посока, която не искаме и ако има план Б, бихте ли споделили какъв би бил той? Второ, Русия взе решение за развиване на взаимоотношенията с съседите смятат, че те са проблем за тях. Взаимоотношенията с Източна Европа не им се харесват. Не е моя работа да обяснявам на един холандец какво е значението на споразуменията за свободна търговия. Ще се занимаете ли с подхода на Русия към правилата на СТО по отношение на Молдова, Грузия и Украина – и накрая среща на върха на НАТО във Варшава. Възнамерявате ли да повдигнете въпроси, отнасящи се до общата е, политика за сигурност и отбрана? Европа има нужда от е, такава политика. Благодаря много, господин Брок. Благодаря също така и на членовете на комисията за интересните и важни въпроси, които бяха повдигнати. Това ми дава обща представа и за представата в Брюксел по отношение на общата политика за сигурност и отбрана, а също така и въпросите за разширяване. Те са изключително важни и да бъдат очертани пред съвета през идните месеци. Нека на първо място да отбележа, без да се ангажирам по въпрос, въпросите предварително, но ще отговоря на всички тях. Но разбира се, председателството и изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана е по-различна след приемането на Лисабонския договор в сравнение с предходното ни председателство през 2014 година. Това въжи както за разширяването, така и на външната политика. Например, подкрепа на Грузия, Ливан, Грузия, Турция и всички въпроси свързани с развитието и миграцията. По отношение на отделните елементи в тази насока са в ресора на Върховния комисар и е, върховния представител по външната политика в съвета. Аз ще се опитам да отговоря на тези въпроси. Тук не става въпрос за липсата на интерес на холандското председателство по този, тези въпроси и някои от тях не споменах в уводното си изказване. Всъщност голяма част от въпросите са свързани с това, което казах за изнасянето на стабилност и внасянето на нестабилност. Колегата ми господин Ханес ще дискутира през, пред комисията отделните въпроси, свързани с общата политика на сигурност и отбрана. Към края на нашето председателство през месец юни се надявам, че ще имаме една удачна стратегия за развитието на Европейския съюз. Обеден съм, че предвид бързото развитие на събитията и това, което се случва в Европа и намаляването на, на, на статуквото и баланса между силите, не бива да загърбваме тези въпроси. Може би преди около 5-6 години имахме впечатлението, че можем да изготвяме имаме документи и разполагаме с всички необходими инструменти в Европейския съюз и те могат да сработят във всеки контекст. Сега обаче трябва да обърнем внимание на политическите аспекти на общата политика, за да работим заедно в регионалните политики, както обсъдихме днес за Балканите, Сирия, за Северна Африка. В различна позиция сме, разбира се. Ако разгледаме преговорите, които се проведоха в Валета, ясно е, че преговорите в Европейския съюз сега протичат по много по-различен начин, отколкото преди няколко години. Имаме различни очаквания. Това означава различни преговори те са различни, защото а, разпределението на силите, на властта, баланса е изключително важно и много по-различно. Председателството под ръководството на върховния представител ще направи всичко възможно, така че глобалната стратегия за политиката на сигурност не само се разработва с всички заинтересовани страни по прозрачен начин, но също така и че ни води за постигането на необходимите резултати за прилагането на общата политика за сигурност и отбрана. От всички въпроси, които зададохте, ще отговоря на тях последния начин. На първо място въпросите свързани с разширяването. Нека да започнем започна с въпросите, които бяха повдигнати господин Преда, Пенковски, за Босна и Херцеговина по-конкретно. Наистина важно е да знаем, че миналата година съвета предприе няколко инициативи, най-вече по причините, които споменахте, а именно да се окаже помощ на Босна и Херцеговина за процеса на реформи. Германия и Обединеното кралство оказаха необходимата помощ. Дискусии бяха бяха проведени в съвета. Това даде една, един много силен тласък на тези преговори и за прилагането на реформите. Наясно съм и с това, което се съобщава в медиите в Босна, че правителството възнамерява да внесе кандидатурата си през януари. Разбира се, бяхме информирани, че правителството иска съвсем скоро да подаде заявлението си. Ако не бъркам, това ще бъде представено като съобщение на председателство. Ако такова решение бъде взето, ние като председателство ще приемем кандидатурата, ще я препратим към съвета за дискусия. Ние като председателство смятаме, че трябва да има раздвижване в Босна но също така всичко зависи от съвета да прецени дали условията за кандидатурата са изпълнени и трябва да се обърне и към комисията за становище по тази кандидатура. Разбира се, правителството в Босна трябва да покаже и резултатите от изпълнението на реформите. Това беше очертано и в решението на съвета през декември 2015 година. Тоест, решение, което беше прието преди около месец. Много от колегите поставиха въпроси с оглед на процеса на разширяване в контекста на Турция. Нека на първо място каза, че това са много важни въпроси за съвета в момента, защото тук се очертава достоверността и надежността на процеса на преговори с Турция като страна кандидатка. На второ място стои въпроса и за миграцията, нещо, което повечето от вас споменаха и очертаха. И това е много важно, за да се увери, че споразумението, което се обсъжда между Европейския съюз и Турция, се изпълнява. И на трето място, в пряка връзка, може би неформално, но неформално, стои и геополитическия контекст. Мисля, че господин Хачи Джорджо спомена това, че Турция може да се превърне във втора Сирия. На следващо място свободата на пресата. Разбирам това, което казахте по отношение на върховенството на закона и основните права в Турция. Споделяме тези притеснения. Ще продължим да обсъждаме тези въпроси двустранно, но и с оглед на Европейския съюз. Разбира се, продължава дискусиите и с Турция. Пътната карта, както знаете, е следната. Преговори за присъединяване ще се проведат така, че да се уверим, че Турция е готова да изпълнява европейските критерии и в този контекст можем да отворим глави 23 и 24 за върховенството на закона, които задават рамката за разглеждане на тези въпроси. Комисията ще изготви предварителни доклади. В момента Кипър блокира дискусията по тези глави и на този етап те не могат да бъдат повторно отворени, но след малко ще засегна и този въпрос с отношението на Кипър. Комисията изрази желанието си да затвори този кръг от дискусии като подготвителен етап за следващите глави. И тук трябва да имаме предвид глави 15, 23, 24 и 25 до а, пролета на 2016 година да бъдат отворени. Разбира се, и ние сме склонни да отворим преговорите по тези глави, ако комисията смята, че критериите и условията са изпълнени. Но разбира се, всички държави членки на Европейския съюз трябва да участват и Турция трябва да изпълни поетите ангажименти. По отношение на човешките права и а, ситуацията в югоизточна Турция, мисля, че много от вас подчертаха, че ситуацията е тревожна. Трябва да има примирие и подновяване на мирния процес. Призовавам всички заинтересовани страни да допринесат за това, особено след като това представлява сериозна заплаха за турските граждани. Също така става въпрос и за хиляди беженци. Разбирам, че десетки бойци стотици са били убити, има и а, загинали сред а, гражданите, а също така е а, спряно и а, водоснабдяването, някои училища са затворени. Щетите, економическите и материалните щети са доста сериозни, най-вече за гражданите в тази област. Разбира се, турското общество може да реагира както прецени по отношение на заплахите от тероризъм, по отношение и на ПКК, но тук трябва да подчертаем и важната роля на зачитането на човешките права. Съветът вече многократно заяви желанието си за примирие. Последно това беше направено през декември миналата година. И а, това, а, с това приключвам анализа на тревожните елементи. Там ще бъдем, разбира се, проактивни. По отношение на Кипър трябва да спомена, че се надяваме, надяваме се, но се надявам наистина, че ще има и положително развитие, че този въпрос ще бъде разрешен по време на нашето председателство. Провеждах разговори през изминалите дни с различни заинтересовани страни. Мисля, че ръководителите и на двете общности имат волята да се разреши проблема. И тук трябва да кажа, че Европейския съюз е пряко ангажиран разбира се, Северен Кипър, еврото, общностното законодателство, много въпроси, които стават изключително важни на последните етапи от преговорите защото именно на този етап очакваме положителни резултати. Ето защо именно на този етап е важно да продължи подкрепата. Ще направим всичко възможно, за да можем да изиграем роля на посредник в тези преговори за благоприятни заключения по отношение на Кипър. Това ще бъде благоприятно за региона и за Европейския съюз, ако тези въпроси бъдат разрешени. Ние, ако, знам, че комисията работи много усилено и представителите на господин Юнкер работят активно на място. Няколко думи за миграцията сега. Очевидно това е една от ключовите, а може би най-ключовата област, в която участваме в ежедневната си дейност като председателство. Много от вас споменаха това, а и именно значението на доверието в, в страните и между страните, за да има ефективна политика по този въпрос – тук трябва да споменем няколко компонента. Може би трите водещи са господин Фан Балан спомена, значението за засилване на контрола на външните граници, така че да има необходимите проверки за тези, които се нуждаят от убежище и тези, които не, с оглед на сигурността. На второ място, необходимостта от сътрудничество в Европа, така че да се уверим, уверим че няма надпревара към намаляването, но към увеличаване на това сътрудничество и за справяне с хуманитарната криза. И третият аспект е свързан с дискусиите, които провеждахме с Турция за бежанците, мониторинга, наистина ясно е, че на този етап все още няма конкретни резултати за намаляване на потока от бежанци от Турция. Въпреки това, обаче, не бива да е, допускаме грешки в тези направления и това е, е от компетенциите на Федерика Могерини за оказване на подкрепа на мирния процес в Сирия. Поддържам контакт с господин Демистура, с представителите на ООН и разбира се е, най-вече с оглед на хуманитарната помощ. Бях шокиран, че през последните няколко години нямаше толкова а, ожесточена хуманитарна криза. А, ето защо Хуманитарният достъп е наистина водещ приоритет и председателството работи с други органи на Европейския съюз в тази насока. Това изисква и сътрудничеството с всички страни, които заявяват, че биха искали да работят в тясно сътрудничество с органите на ООН, това число Руската федерация, Иран, но и други партньори. Изключително важно е да работим в тази насока, да бъдем проактивни, за да подкрепим процеса в Сирия. Разбира се, тук засегнахте взаимоотношенията с Иран и Саудитска Арабия. Върховният представител работи много активно в тази област, за да се постигнат резултати. По отношение на съвместния план за действие с Турция, по време на срещата на върха с Турция се съгласихме, че този план за действие е изключително важен и като председателство ще се постараем всичко от този план да бъде изпълнено по отношение на хуманитарната мисия в Турция. Това ще сработи само ако прииждането на незаконни мигранти към Европейския съюз се намали. В допълнение Турция трябва да подобри механизма си за приемане на бежанци в на територията на Турция. Това е пряко свързано и с зачитане на човешките права на беженците, не само там, но това въжи и за Европа. Но разбира се и подписването и изпълнението на съвместния план с Турция е много важно. По отношение на контрола на границите, знаете, че това беше тема по време на съвета през декември, беше постигнато споразумение и ние като председателство можем да направим така, че а, това споразумение решение да доведе до взимане на конкретни решения. Това е водещ приоритет за нашето председателство и трябва да намерим равновесие между националния суверенитет на държавите членки, но също така и съвместното охраняване на границите. Нека да кажа няколко думи по а, другите въпроси, свързани с взаимоотношенията с много страни и ще се върна и на референдума в а, Холандия. По отношение на въпроса на господин Билла, по отношение на взаимоотношенията между Европейския съюз и Израел, нека да кажа на първо място, че писмото на върховния представител по отношение на етикетирането на продукти в незаконно окупираните територии е от значение за всички нас, защото дава яснота за производителите и потребителите, което не беше така в миналото. Наистина това е важна стъпка и дава яснота по отношение на изпълнението. Това обаче не е равно на бойкот. Не подкрепяме никакъв бойкот по отношение на Израел, това трябва да бъде ясно. Намираме се в много сложна ситуация, която променя конкретните параметри на конфликта между Израел и Палестина. В известен, известен смисъл нещата се запазват, да продължат преговорите и мисля, че наистина съдилищата се опитват да направят нещо, върховният представител е много активен в тази посока, но разбира се, трябва да се пазим от пропаганда или антисемитизъм антисемитски изпълнения по а, това направление. По отношение на Руската федерация, сигурен съм, че по време на нашето председателство взаимоотношенията с Руската федерация ще продължат да бъдат много важни. От ключово значение са взаимоотношенията с Украина и изпълнението на споразумението Минск 2 и всички тези, които работят в тази насока, се стремят да окажат покрепа на процеса на реформи, така че местните избори да могат да се проведат адекватно, съгласно тълкуването в украинското национално право. Наистина е важно да се подкрепи процеса на реформи в Украина. През последните години растежът е доста негативен в Украина. И тук не трябва да говорим само за солидарност, но с министър Климкин проведохме дискусия, с която се подчерта, че стабилизирането в Украина е от ключово значение. И така стигам и до референдума. Чух няколко въпроса дали холандското правителство ще се откаже от кампания. Това не е така. Напротив, много сме активни по отношение на референдума и както знаете, референдумът е един демократичен инструмент, има закони в тази насока и на базата на 400 000 подписа беше взето решение да се проведе референдум и във връзка с споразумението за асоцииране на Украина. Това е инструмент, който се използва за първи път за ратифициране на договорите в Холандия. Както казах, резултатите са консултативни консултативни и на тази база холандското правителство трябва да вземе решение как да постъпи за напред, но оценяваме високо и публичните дискусии по въпроса. Както казах вече, демократичните дебати са изключително важни. Чух няколко въпроса по отношение на значението на споразумението за асоцииране. Това е причината, поради която е подписано. Отстоявах го в нашия парламент. Целта е да се задълбочи економическото сътрудничество с Украина, без, разбира се, да се дава перспектива за членство, само по силата на това споразумение. Много важно е да окажем подкрепа на украинците за развитието на демокрацията, върховенството на закона, модернизиране на демокрацията, което ще гарантира просперитет и развитие на източните граници на Европейския съюз. Това е отличен начин за засилване на взаимоотношенията ни в търговската област, страна с 45 милиона жители. Това ще бъде от полза за Украина, за Холандия, но и за Европейския съюз като цяло. Ето защо активно участваме в този дебат и ще продължим да обясняваме на холандците значението на подписването на споразумението за асоцииране. Сигурен съм, че и колегите от Европейския парламент с позиция по този въпрос ще я изложат по време на дискусиите, които ще се проведат. Разбира се, ценим ценим високо от страна на председателството и вашето мнение и с радост разбирам, че Европейския парламент проявява интерес към резултатите от референдума и разбира се, всеки референдум е строго национален процес, но се надявам, че холандското общество ще изиграе много важна роля в тази насока. Исках да кажа по отношение на въпросите за Русия, трябваше да го направя малко по-рано, защото имаше въпроси от госпожа Фортия, например, за убийството на Владимир Прибиловски. Да, наясно сме с това събитие и се надяваме, че ще се установи какво се е случило, защото човешките права в Русия са тревожни за нас. Има и други случаи, Борис Немцов и така нататък. И разбира се, нашите взаимоотношения с Руската федерация изискват от нас да реагираме проактивно и да разгледаме въпроса и с човешките права. По отношение на Руската федерация и правилата на СТО. Това наистина това е компетенция на Европейския съюз. Ще се обърна към колегата господин Плумен, който отговаря за търговията и развитието на взаимоотношенията, да засегне и в своето изказване този въпрос. Господин председател, има се още няколко въпроса. Иска ми се да видя дали всички успях да покрия референдума, споразумението за асоцииране, значението, съвместния план за действие с Турция, различните аспекти, към които трябва да подходим внимателно. По отношение на сваления самолет МХ-17, тук отново искам да подчертая солидарност неща от страна на съвета, но също така и от парламента. Сега се намираме в трети етап от последиците от тази ужасяваща, това ужасяващо събитие. След първия етап се оказа, че е много трудно да върнем останките на загиналите, да установим националността. Много от тях са от Холандия, но трябва да кажа, че ние, но тук подчертавам, че а, властите в Холандия съвсем неутрално и независимо провеждат разследванията за причините за кризисната ситуация и най-важното сега е тези, които а, са отговорни за случилото се, да бъдат изправени пред а, съда, но а, това се случва с а, съвместните екипи за разследване а, в съвета през юли. Бяхме изправени пред ветото на Руската федерация. Това обаче няма да прекрати нашите усилия. Разследванията от а, прокурорска гледна точка протичат много активно и а, през едните месеци, заедно с участващите страни, ще решим кой е най-добрият механизъм за съдебно преследване на всички отговорни лица. Дали това ще бъде на национално ниво или пък трибунал от група страни. В зависимост от естеството на тези разследвания, ще вземем това решение заедно с другите колеги съвсем скоро. Наясно съм с въпросите свързани с енергийната политика, енергийния съюз, Газпром и така нататък. По време на нашето председателство ще се уверим, ще гарантираме, че това, което се вземе като решение по отношение на принципите на енергийния съюз се спазва. От една страна енергийния съюз е съюз, който следва да подобри а, достатъчно достатъчността на енергийните източници да подсигури необходимата енергия, това, което видяхме и в Копенхаген, но също така и че се съблюдават правилата на конкуренцията спазват се правилата за санкциониране и същевременно обаче да намалим зависимостта от един единствен източник. Така че в този контекст мисля, че ще можем да се придвижим по-напред и по отношение на геостратегическите аспекти от енергийната политика. Не само в Европейския съюз, но и с Грузия, както вече споменахте. След това, по отношение на Саудитска Арабия, наистина Опитваме се да се уверим, че Европейския съюз а, из, изразява позицията си по отношение на а, случаите на екзекутиране. Това е много важно и мисля, че Федерика Могерини а, направи много ясно изказване. Надяваме се, че това няма да доведе до нови ескалации в региона. По отношение на износа на оръжия, мисля, че това е много важно и председателството се опитва да проведе дискусии в тази насока във връзка с оръжията, оръжения сектор и наистина е важно да продължат дискусиите и с върховния представител по този въпрос. По отношение на Либия, разбира се, аз вече казах, че няма как да спомена всички въпроси, но сега като председателство отговаряме за миграцията, външната политика и разширяването, но знам, че върховният представител действа много активно с по отношение на преговорите с Либия. Вече виждаме първите резултати а, в тази насока. А, господин Къблер също е много активен по досието Либия и в Марокко беше подписан първия документ, това е само подпис, трябва да видим и какво ще бъде изпълнението. Госпожо Гомес, това, което се случва след това и сега ми е трудно да предрешавам това, но наистина трябва да вземем предвид общата политика на отбрана и сигурност, трябва да се изпълнява и с оглед на новата национална администрация. По отношение на хуманитарните аспекти, аспектите за развитие и сигурност. И разбира се, тук трябва да получим подкрепа и на демократичните сили в Либия. Това трудно може да се постигне предвид различните бунтовнически организации, страна, която през миналите години беше силно дестабилизирана. И така, мисля, че с това успях да отговоря на повечето, ако не на всички въпроси, които поставихте. Благодаря ви много. Смятам, че това е над само началото на един проактивен дебат по отношение на общата политика на сигурност и отбрана, външната политика и разширяването в Европейския съюз. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря много за тези изказвания и отговорите е специално за разширяването. Надявам се през следните седмици и месеци да продържаме активно сътрудничество и ви желая на добър час във вашето председателство. Още веднъж благодаря. Госпожи и господа, много моля, стига бъбрене, стига приказки, господин Траншон, благодаря ви. Сега започваме с изслушването. Е, предстои да чуем и доклада за госпожа Калниете е, Казвам добре дошли на тримата ни експерти, които се присъединяват към нас. Штефан Лене от Карнеги Европа. Той сътрудничи с тях – е, и той не веднъж е, ни е вадил душата с приказки по този въпрос. Е, представител на Австрия, госпожа Целина в Озолина, в момента преподавател в, по политически науки в Рига както и ръководител на Център за международни изследвания, както и господин Камигрон, управляваш директор на Фундацията за стратегически проучвания. Благодаря на всички за присъствието ви тук днес. Вие работите е, пряко с Фагот Мари, с която сте работили и до сега заедно. И предстои ни да разгледаме важен доклад предвид намеренията на госпожа Фредерика Могерини да, въз... да представи разработка по глобалната стратегия на Европейския съюз. Това ще стане през юни на Европейския съвет. И чрез доклада Каньете в Европейския парламент може да заяви своята позиция и да повлияе в правилна посока на доклада. Както често сме казвали, много стратегически партньори нямам, за Европейския съюз нямаме стратегия. Може би ще можете да ни помогнете да очертаем верните приоритети, които са ни необходими за да имаме наистина една дееспособна външна политика в съседство, но и извън съседството. И аз мисля, че е важно това няма да стане само с е, изграждане на това, което наричаме soft power, мека сила, но също така нуждаем се е, да, от съответни мерки в областта на сигурността и отбраната със е, съответни, нуждаем се от политика, която да бъде съответно и прилагана. Сега, госпожо Каниете, имате думата за вашата, вашето представене. Благодаря господин а, председателю, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, благодаря на експертите е, за споделеното мнение за общата политика на сигурност и отбране. Наясно сме, че една глобална стратегия не е лесно, но извънредно полезно начинание, защото изгр... Е, все още нямаме необходимата стратегическа култура в отношение. И скептиците казват, че Съюза не е в състояние да бъде стратегически партньор. Именно за това е, работата на госпожа Могерини заслужава подкрепа. Очакваме тя да приключи през юни тази година тя стартира широк процес на консултации с държавите членки, групи е, за разработване на идеи и с парламента. Много се радвам, че имам привилегията да бъда парламентарен докладчик по стратегията. Колеги, вие току-що получихте проект от доклада. Предстои да го обсъдим през едните месеци очаквам да излезем с солиден документ, който очертава виждането на парламента за бъдещата глобална стратегия на Европейския съюз и да, бъде, да го приемем с голямо мнозинство стратег в пленарна зала през заприв. Е, благодаря на всички колеги, които направиха ценни предложения. Искам да благодаря специално на Мишел Алио и Мари за ценните, ценния и принос. Мисля, че че глобалната стратегия трябва да очертае тесен кръг от приоритети, за това аз предлагам три такива. Първо, отстояване, отстояване на европейските държави, общества и, и ценности. Второ, стабилизация на широкото, широкия кръг от съседни страни. И трето, да бъдем активен участник в един свят на правила. За това ние смятам, че изграждането на външна политика трябва да остане в ясно съзнание за предизвикателствата на трезва преценка и силна политическа воля да разгърнем нашите способности за всяк действия дипломатически, економически, политически и военни. Така че настоявам категорично на нашите експерти да споделят своето мнение за европейските основни приоритети и цели във външната политика. Това е тясно свързано с нашите вътрешни политики и вътрешните ни решения. Без ясен, реалистичен поглед върху нещата ни, няма да можем да превърнем предизвикателствата във възможност възможности и да играем своята роля като глобален играч на световната сцена. Благодаря на всички за вниманието. Сега дебата. Първо, господин Лене, вие сте първи по списъка ми. Благодаря за поканата. Мисля, че ще коментирам един елемент от проекто доклада а именно приноса на глобалната стратегия към стабилизацията на района съседен на Европейския съюз. Това е ключен елемент в дебата. Как да направим така, че глобалната стратегия да даде резултат. Европейския съюз е глобален играч в областта на търговията, но е вярно, че в много отношения е, Европейския съюз е регионална сила. Ето защо ключови интерес на Европейския съюз е свързан и с външнополитическите ни активи в е, съседния район. Що се отнася до ядреното разпространение, Европейския съюз играе скромна роля в Северна Корея, но важна роля в Иран. Ясно е, че глобалната стратегия трябва да има ясен регионален фокус. В идеалния свят е, щяхме да бихме разработили глобалната стратегия и на втори етап щяхме да разгледаме различните измерения на външната политика и да разработим под стратегии с оглед на по-голяма конкретност. Европейския съюз често постъпва по обратния начин. Ето защо има цяла поредица от стратегически начинания преди разработването на глобалната стратегия и ревизираната политика за добросъседство беше представена през февруари това не е най-оптималният подход. От друга страна, че трябва да кажа, че има различни противоречия в подходите на различните части на Европейския съюз. Ревизираната стратегия е интересен документ. Е тя се различава от първоначалната концепция за европейската регионална политика. Това беше замислено в момент, в който Европейския съюз беше настроен оптимистично, е, тъй като Европейския съюз ще осъществява не политика основана на интереси, а да извършва благотворни промени в други страни. Ако те постигнат напредък, ще им бъде позволено да участват в европейската интеграция. Това се основава на ясно наценяване на влиянието ни и на сериозно подценяване на структурните пречки в региона. И трябва да кажем, че 11 е, години по-късно се оказва, че този подход не работи. Силата за трансформиране, с която се гордеем, е, е в ръцете на другата страна. Съседството, нестабилността, която внасяме като миграция и тероризъм ни променя. И променя структурата на интеграцията. Нека да не се отхвърляме дългосрочните цели, но това може да бъде елемент в най-стабилна среда. Ясно е, че стабилността през следващите 5 години е приоритет за Европейския съюз. Европейския съюз ще допринася към стабилността по различен начин. Възосновата на сътрудничество, например, но има нужда в, да се постави акцент върху сигурността във връзка с борбата срещу туризма, трафика на хора, миграцията, разбира се. Всичко това ще бъде в центъра на приоритетите. Другото, което е ново, е, че вече най-сетно диференциацията се приема на сериозно. Идеята, че ще има един комплекс от критерии, който да обхваща всички страни, това вече е отхвърлено. Ясно е, че първоначалната идея за ограниченото разширяване ще се прилага само спрямо някои страни, които са на напреднал етап. С другите страни ще има планове за действия, които са разработени с оглед на конкретни ситуации. Това е сериозна стъпка напред. Мисля също така, че в доклада се казва, че е нужна повече гъвкавост от гледна точка на финансирането, така че да участват държавите членки посредством съвместни програми. Това, разбира се, трябва да се изпълни на практика. Друг елемент на доклада е предпазливото е, отдалечаване от политиката повече за повече. Погрешна политика, която не можеше да се изпълни, само че няма стратегия за насърчаване на определени ценности в региона. Също така, е, политиката за привличане на съседите, но тематичната рамка се оказа много неясна и европейската стратегия трябва да допълва това, което не е прието. Но независимо от тези недостатъци, това е стъпка в правната посока, стъпка към реал политик по отношение на съседството ще доведе до по-ефективна политика в крайна сметка и ще и трябва да се споменат трите основни причини, които да, на, да ни настройват скептично. Няма, и, е, няма признаци, че ще се промени финансирането. В момента са предвидени 5 милиарда и това е същото ниво на финансиране като предишния финансов период. Междувременно потребностите на региона поради ситуацията в Либия, Сирия и така нататък са много по-големи и без да се реши този въпрос, нищо няма да стане. Второ, ако приемем диференциацията наистина сериозно, ще има нужда от повече по-интелигентни хора в комисията, които да договарят конкретните планове за всяка страна. Също така има повече усилия да се постигне убедителност. Знаем, разбира се, че а, и, вървят съкръщения на персонал. Освен това, държавите членки на теория възприемат политиката за съседство на сериозно, но не са вложили там а, всичките си усилия и не я съчетават с търговска политика. Това е свързано с бюрократични, технократични съображения и нямаме това влияние, което сме имали. Дали ще се промени, ще се промени ли всичко това, не е очевидно. Какъв е приноса на стратегията Могерини? Нямаме нужда от нов интелигентен теоретичен доклад – колкото и да е блестящ, имаме нужда от политически процес, който накрая да убеди държавите, държавните е, правителствени ръководители е, да предприемат е, конкретни мерки, да се осигурят ресурси, средства и държавите членки да дадат своят принос. И за да се постигне това, върховният представител трябва да постави сегашните предизвикателства в центъра на външната политика. Ако не може да каже нищо полезно, интересно за безредиците в Близкия е, изток, за миграцията и беженската криза, има опасност цялото начинание да не бъде прието на сериозно това, имаме нужда от политически процес, който да промени нещата. Службата за външна дейност е резултат от технократична и бюрократична процедура. Има нужда от по-засилен политически елемент. Радвам се, че госпожа Могирини се нагърби с подготовката на този документ. Той е закъснял. Освен това, процеса на широка консултация с държ... гражданското общество, експертите, държавите членки е нещо полезно и върви добре за сега. Но това, което не е постигнато към момента е отсъствието на критична маса. Няма, а, няма енергия, няма енергичност, а, няма нещо, което да говори, че ще се промени динамиката външната политика. Ето тук Европейския парламент може да даде своя принос. Госпожа Санита от Солина. Всъщност аз бях трета, но нямам проблем да съм втора. Благодаря за това, че е, давате възможност е, за повече становища по глобалната стратегия, а и по е, доклада на Сандра Кълниете и аз бях поканена да се спра повече на въпросите за издръжливостта и устойчивостта. За преди това обаче ще спомена някои други въпроси. Първо смятам, че глобалната стратегия е отдавна чакан документ – ако погледнем политическите резултати на най-важния ни партньор НАТО, ще видим, че той успя да излезе по-навреме с стратегическия си документ. Европейския съюз продължава да разчита на документ от 2003 година. От една страна това е комплимент към авторите на този документ, тъй като той се оказа много полезен, но всеки документ се основава на внимателна оценка на международната среда. Когато беше разработен този документ, международната среда беше по-благоприятна, е, търсеха се мрежи за партньорство. За съжаление, за средата днес е много враждебна и бих искала да бъда оптимист и да кажа ясно, че след две години международната среда ще бъде по-благоприятна, нещата ще се променят. За съжаление съм песимист и трябва да кажа, че още доста време ще продължим да живеем в враждебна среда това ще има, това означава, че ще има нужда не само от общи позиции, съвместни позиции в документи, ще има нужда от съвместни действия. Втория момент, който искам да споделя с вас, са принципите, които според мен са много важни за разработването на новата стратегия. Те ще помогнат за повече оперативност и функционалност на стратегията. Ще спра само някои от тях. Един много важен принцип е хармония или консенсус или взаимоотношение между ценностите и интересите. Оценявам позицията на Федерика Могерини, която неколкократно на различни форуми каза, че Европейския съюз до сега много успешно е дефинирал и прилагам своите ценности. За съжаление обаче не е могъл да дефинира интереса на Европейския съюз в международен план. Сега можем да започнем дебат и да кажем да, дефинирани са някои интереси, но на международно ниво страните като че ли работят въз основа на интересите си, Е ценностите са част от тези интереси. Тоест, интересите и ценностите взаимно се подхранват и на граждането им е трудно да разберат какви интереси защитава Европейския съюз в международен план. Ето защо дефиницията на интересите би било нещо много важно за предстоящите години. Друг принцип, който искам да спомена – е нещо, което бих нарекла бурно море. Това са е, това е концепция, която виждаме в различни документи, речи, но тези е, концепции са далеч от политическия живот. Говоря за потрудни, сътрудничество, приемственост, последователност – имаме обща външна политика и политика сигурност, обща политика за сигурност и отбрана. И тези политики са все още раздробени. Така че е, тези концепции не все още запазват своето значение. Следващия принцип е балансиран подход – балансиран подход е, към различни въпроси, отнасящи до общата външна политика и политика за сигурността. Баланс по отношение на географското измерение. Източното партньорство. Е, и аз мисля, че имайки предвид финансовите трудности, различните мнения, би било трудно да се запази този баланс – Още един въпрос, свързан с баланса, е свързан и с балансирането между европейски и национални интереси. Баланса между политиците и обществото. Стигам до четвъртият въпрос от краткото си експозе. И това е въпросът зададено госпожа Кълниете е, като приоритетен е, въпрос. Е, въпрос, който да е в центъра на европейската обща външна политика, политика за сигурност. Според мен приоритет номер едно са тесните връзки с НАТО в различни форми, но трябва да се премине от адхок дейности към по-последователен диалог. И това и предполага ново споразумение. Формализиране на взаимоотношенията между Европейския съюз и НАТО ще премахне е, претекста поради който двете организации все още не са в състояние да си сътрудничат. Защо е толкова важно това сътрудничество? Защото ако продължим попълването на списъка с задачи. Задача номер едно би била борбата срещу тероризма. Много е трудно да се изпълни тази задача без помощта на НАТО. Говорим за управление на кризите и Европейския съюз е натрупал огромен опит – в е, гражданска способност е, и е, управление на различни кризи. Но това е способност, която обаче е свързана и с способността на НАТО. Ще дублираме ли дейности? Друг въпрос, който искам да спомена преди да мина към издръжливостта – и това е гласът на изследователската общност. Госпожи и господа парламентаристи, ако погледнете бюджетите, научната дейност, изследователската дейност се радваше на благосклонно отношение. Моля ви, искайте учените, техните доклади, техните констатации да имат отношение към практиката – изследователите произвеждат много струващи проучвания. За съжаление, политиците не могат да ги приложат на практика в ежедневната си работа. Това е много важно. Стигам до изражливостта. Наскоро не само Европейския съюз, но и много организации, в това число НАТО и САЩ, споменават издръжливостта като концепция. Разбира се, аз няма да се спирам на тази концепция в детайли, но в класическия смисъл издръжливостта се използва от политици с екологична насоченост, която и много често адаптирането на нечовешки същества или субекти се прилага към социалните мрежи и обществените мрежи. И това, което искам да кажа е, че издръжливостта трябва да се разбира не само от гледна точка на адаптацията. Това е способността да се действа изпреварващо от името, от свое име и от име на другите. Това е капацитет не само да следваш, но и да създаваш адаптивни и творчески ориентирани общества. Това се отнася и към процеса взимане на решение. Накрая, оценявам, че разработеният документ включва отбранителния аспект защото в интерес на гражданите да бъдат защитавани и желая успех на Европейския парламент. Благодаря. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, merci. Благодаря много, господин председател. Благодаря за поканата. и заедно щастлив съм, че мога да се включа в това изслушване и да продължа работата си с Европейския парламент по този въпрос за глобалната стратегия на Европейския съюз. Бих искал да започна с няколко встъпителни думи относно с общата ситуация и след това ще се спра на приоритетите. Спомняте се, че през 2003 година. Стратегията започва с думите Европа никога до сега не е била така просперираща, силна и свободна. Това е безпредседентен на история в Европей... случай в европейската история. Боя се, че вече не е така. Положението през 2006 година е съвършено, през 2016 година е съвършено различно. Преживяваме економическа криза, криза от 2008 година, затруднение в европейския проект за интеграцията, що се отнася до настоящия момент, имаме и много, Европа е разтърсена от множество кризи в непосредствено съседство на изток, източната политика, на, на юг, ситуацията в арабските страни и други моменти, за които ние сме наистина тясно свързани. Това тотално променя контекста и тук трябва да предвид да включим и опасността от тероризъм на фона на случилото се през миналата година, но а, и нещата всъщност започнаха през 2003 година, но тогава никой не е смятал, че терористичната заплаха так, пред така пряко тегне над нас и европейските общества. Всичко това има пряко отражение върху нашата обща способност да овладеем положението в съседството, както да работим с гражданите се. Налага се категорично да очертаем европейски приоритети, е, приоритети в областта на сигурността. Налага се да, да погледнем и действителността в очите, както и това да се отрази в стратегията ни за международен мащаб, би било грешка да отхвърляме действителността и да продължим да се оплитаме в неясни думи за положение, за международното положение и ситуацията в Европейския съюз Факт е, че Европейския съюз е активен международен играч, един партньор със своя роля, с ясни приоритети и, и ясни, ясна роля в управлението на криза. За какво да говорим по отношение на приоритетите в стратегията? Първо, да отстояваме интересите на Европейския съюз и тук, тук вече не говорим само за противопоставяне на ценностите, а най-вече за сигурността в Европа на европейските граждани, защото тук наистина става дума да се заемем сериозно с тези проблеми, вътрешни и външни. След това международен ред на базата на основан на правото, така че защото от времето на студената война ние не сме изправени пред, били изправени при такива затруднения. На второ място да се здобием с средствата за да изпълним своята роля на международната сцена. Не винаги е било така и тук опираме до средствата и волята като двете страни на медала. За да бъдем по-конкретни, ще спомена също така и способността, капацитета. Тук стана дума за способността да, да бъдем устойчиви, да дадем отпор, това, което наричаме резилиенс. Трябва да обърнем внимание за това, че става дума да укрепим самия Европейски съюз, пред различни опасности. Военна, киберпрестъпност, тероризъм, е, е, енергоснабдяване и така нататък. Тук са много слабости, тук съм съгласен с казаното от Стефан по този въпрос. Трябва да обърнем внимание на политиката на съседство, но има слабости, за които трябва да се погрижи сами Европейски съюз и които да се отразят в стратегията. И освен това трябва да успеем по-добре да овладеем и управляваме кризите, особено в съседство. От 2003 година ние имаме пряка отговорност за участието в тези кризи и натрупахме реален опит не само а, във военната, но и във военната област област. Така че трябва да сме наясно, че тези кризи се задълбочават нещата. Не... Управлението на кризи не е толкова просто, както през години. Не е достатъчно да изпратим мисия за установяване на фактите. Налага се включване в активни действия, нещо, което не беше така, когато започвахме, тръгвахме по този път преди около 10 на години. Всичко това означава, че трябва да укрепим и нашата способност да застанем пред кризите. Многобройни, многолики и раз, различни. Та, това означава, че ние трябва да бъдем в състояние не само да изведем приоритетите, чисто географски е, или като сфера на действие, но това означава, че ние трябва да сме наясно е, какво искаме да направим. Тук се налага гъвкавост поради многообразието на кризите. Ние трябва да бъдем в състояние да действаме по отношение на проблемите, които възникват. Е, дали да имаме географски приоритети? Не мисля. Ние сме част от играчи, световните играчи и трябва да успеем да дадем своя принос за сигурността. Разбира се, на съседните държави, разбира се, по отношение на държавите, с които имаме тесни контакти, които са така да се каже нашите големи е, е съседи, с които имаме тесни връзки, български, но също така и въобще, например, а, в Африка за овладяване на кризата, защото тук става дума за пряко отношение към нашата сигурност. А това ще, всичко това ще се отрази на доверието и на сериозността на начина по който ще бъде изработена тази стратегия. нека не се опираме само на академични познания, но и на познанията от политиката. Това ще ни даде възможност да осъзнаем какви са реалностите и как да реагираме. След това е, не бива да затъваме в бюрокрация при вземане на решения. Това в крайна сметка се отразява на ефективната приложимост на инструментите, с които разполагаме. Е, господин председател, вие говорихте за твърдата или меката сила hard power и soft power на Европейския съюз. Е, ни казахте, че трябва да прилагаме е, и двете. Що се отнася до общата политика на сигурност и отбрана, трябва ясно да си поставим целите, но също така да отчетем постигнатото и аз се радвам да кажа, че Европейския съюз даде възможност да се развие. Няма го вече противопоставянето между НАТО и Варшавския договор. Мисля, че нашите амбиции по отношение на отбраната и на военните въпроси намират своето решение. Всичко това е много важно да влезе в доклада предвид особено заявените цели от НАТО на последните заседания. Що се, иначе нека да кажа, че Европейската стратегия трябва да посочи кои сме ние и какво искаме. През последните 12 години Европа не се е занимавала задълбочено с тези въпроси и мисля, че е хубаво, че госпожа Магирини се взема проблема с това амбициозно начинание. Тук трябва да отчитаме, че тази стратегия ще се разглежда и от нашите партньори, но и от нашите врагове, а е също и от всички, които искат да знаят на къде върви Европейския съюз. За да окаже своето влияние, стратегията трябва да съдържа трезв анализ на международното положение, но и да се впише в всеобщата стратегия усилия. Категорично са необходими приоритети, ясни и обвързани с действия, а също и с способността на Европейския съюз да реагира адекватно. Надявам се, че Европейския парламент ще подкрепи тази дейност, така че да получим една стратегия от госпожа Могерини, която да доведе до един стабилен Европейски съюз, който да ни осигури е, съответно тяхното решение на въпроса. А ние си, се сме сега в крайно неудобно положение, казва председателят, защото изостанахме тотално от плана и графика. Предлагам да изслушаме шесте изказвания по за една минута след това ще се е, дадем думата на госпожа е, Кълнета. Тъй като иначе отвън ни чака госпожа еврокомисарката, ви моля да прекъснем за сега и да се върнем към този въпрос и към доклада на госпожа Кълнете по-нататък. Моля и за писмени коментари, които да намерят своето отражение в доклада. Сега господин Пленкович, имате една минута. Благодаря ви, господин председател. Благодаря Штефан, Камил, госпожа, госпожа Озолина за, и, и за този първ проект на доклада. Господин Лене, вие участвахте в начинанието преди 2003 година и а, акцента върху многостранните измерения и политика, така че аз ще си позволя една препратка за това колко е постигнато през последните десетина години, защото ставаме свидетели на нарушение на международното право за анексиране на територии от страните в източното партньорство, така че как вие тримата гледате на работата на а, конкретни формати на многостранните измерения на международната дипломация. А, как те влияят на цялостното ниво на доверие? Благодаря ви. Госпожа Гомес. Аз с радост ще работя с госпожа Кълниете на базата на изготвения текст, който е удовлетворителен и мисля, че той ще бъде кратък. Аз съм благодарна за изказванията на тримата оратори и мисля, че най-важният въпрос е да определим интересите. Нещо, което не съществува в доклада на госпожа Кълниете. Имаме общи, интерес и трябва, общи интереси и трябва да ги определим и да ги следваме. И това е пряко свързано и с ценно ценностите и благодаря за това, което казахте, че най-важната ценност, тази, която трябва да се споделя от всички, е именно защитаването на международното право, свят базиран на правилата. И това беше застрашено с а, а, инвазията в Ирак. Това беше застрадено, а, застрашено и от а, инвазията на Русия в Крим. И така, за да постигнем всичко това, трябва да стъпим и надграждаме нашите сили. Важно е това, което каза госпожа Кълниете. Не трябва да разчитаме толкова на Съединените щати. Не защото не, не искаме, а по-скоро защото те а, искат по-малко да разчитаме на тях. Председателя, благодаря ви. Господин Кузо има думата. Bueno, en este tema yo veo que empezamos mal. Благодаря, господин председател. Наистина и аз ще кажа, че тук засягаме негативните аспекти, а именно нестабилността, но не разглеждаме какви са причините. Трябва да помислим какви са интересите, така че наистина да Европейския съюз да не, да не бъде зависим, а независим Европейски съюз. Оказва се, че губим общата си представа за идентичност с оглед на солидарността с членовете на Европейския съюз. Какво се случва в Гърция по отношение на правата на търсещите убежище, човешките права, взаимоотношенията с Турция? Според нас това не ни води до никъде. И наистина трябва да имаме економическа симетрия противен случай ще има нестабилност в Европейския съюз. По-конкретно резолюциите на ОНЕ. Госпожа Уолманс. Моля да ме извините, господин председател. Аз поисках думата, след това казахте, че приключвате списъка с изказвания, но това не е по моя вина и не разбирам кога искате трябва да поискам думата. Надявам се, че времето ми ще започне да тече сега. Благодаря на госпожа Кълниете. Благодаря на госпожа Кълниете за изготвения проект на доклад. Наистина той е много удовлетворителен и се радвам, че в първата част говорите за ценности, защото а, наистина а, трябва да се тревожим именно за а, спазването на ценностите. Мисля, че сме изправени пред много заплахи, както във вътрешен, така и в международен план. Ето защо наистина трябва да направим политически документ, както ни каза и първия ни гост, но на второ място не бива да обмисляме документи, последващи събитията, а тези, които идват преди тях. Благодаря ви, господин председател. Господин Бухнар има думата сега. Sorry. Äh, äh, meine Frage geht an Frau Osolina. Sie... Благодаря. Моя въпрос е към госпожа Озолина. Казвате, че взаимоотношенията ни с НАТО трябва да бъдат разгледани по-конкретно и в този контекст споменахте борбата срещу тероризма. Какво ще кажете по отношение на военната съпротива срещу тероризма, където не виждаме никакви резултати? Това може би малко подценява обстановката, но предвид военните действия в Сирия, бомбардировките, засил... те засилват позициите на ИДИЛ, вместо да ги отслабват. Така че каква е вашата реакция по този въпрос? Какво смятате в това направление, а именно борбата с тероризма по военен начин? Реалист. Аз мисля, че реализмът е нещо, което отсъства в Европейския съюз в областта на външните отношенията. В комисията подходът е много бюрократичен. По-конкретно разширяването и съседството. Хареса ми експозето на Стефан Нина. Смятам, че парламентът в политиката за съседство насърчава ценности, но никога европейския интерес. По-конкретно се борим за интересите на тези, които искат да се присъединят към нас, а не за нашите собствени интереси. Е, и аз мисля, че това пречи на изграждането на истинска външна политика. Освен това, ние сме по-снисходителни, отколкото взискателни по отношение на НАТО. Чух дума за а, а, дублирана дейността. И имаме достатъчно хора, достатъчно възможности, за да има място за Европейския съюз, вместо да разчитаме НАТО да може да направи всичко, например Близкия изток и където Европейския съюз, където НАТО не може всичко. Благодаря, господин Корвин Мике. Господин председател, мисля, че най-важният въпрос е проблемът с суверен... сувереността. Няма как да се продължава без да засегнем този въпрос Европейския съюз или бившите независими страни. Защото общностното законодателство, ако има примат над националното законодателство, то тогава е това Европейския съюз. Но армиите са в правомощията на държавите членки. Представете се и в Съединените щати, ако няма федерална армия, а отделните щати имат собствена армия. Тоест, това е ситуация, която няма как да просъществува в дългосрочен план. Европейския съюз може би има бъдеще като зона на свободна търговия и трябва да стъпим в това отношение не само за свободна търговия на стоки и продукти, а и закони. Държавите членки трябва да могат да се съревновават в по отношение на правото. Така че гражданите не, да не напускат страните, които имат неадекватно право, трябва да има конкуренция между страните, защото в противен случай се изгражда грешния тип държави. Благодаря. Госпожа Яконсари е последната в списъка с желащи да се изкажат. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчи, госпожо Калниете, за този задълбочен и интересен доклад. Наистина сега е изключително важно да обсъдим глобалната роля на Европейския съюз, защото моето впечатление е, че много държави членки и Европейския съюз като цяло се взира повече в вътрешността, а не обръща внимание на това, което се случва на международната сцена. Аз имам въпрос към госпожа Оцолина. Няколко пъти споменахте, че НАТО е добър наш партньор. Това е така. Но аз лично имам впечатлението, че НАТО все повече се обръща към защитата на европейски страни и европейски граждани. Член 5 определя тези възможности и по-малко обръща внимание на управлението на кризи и глобални въпроси. Греша ли или съм право в това си становище? Благодаря. Благодаря ви. Сега господин Гаран има думата. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour euh, le temps. Благодаря, господин председател. В, останал, в оставащото време ще се опитам да отговоря на някои въпроси, не на всички. По въпроса за НАТО, аз мисля, че държавите член, е, Съединените щати водят дебат за НАТО. Американците са унези, които Американците тези, които настояват европейците да се организират. Дебатът се промени в сравнение с преди 15 години. Тезата за дублиране без се застъпваше по времето на госпожа Обрайт. Вече не чувам подобни доводи. Втората тема е свързана с многостранната дипломатическа дейност на Европейския съюз в многостранни форуми. Аз мисля, че не можем да не бъдем до някъде оптимисти. Европейския съюз се превърна в сериозен участник в области като разоръжаването, например, Европейския съюз се разглежда като субект, който финансира, който играе много важна в борбата срещу неразпространението. Този ефективен, този подход на многостран, този подход на ефективния многостранен подход дава добри резултати. Що се отнася до конфликта между ценностите и интересите, т.е. да защитаваме ценностите без да, за... да защитаваме ценностите без да защитав... забравяме интересите. Европейския съюз би трябвало да защитава и своите ценности, и своите интереси е, Последния въпрос за борбата срещу тероризма. Очевидно, това е типичен пример за необходимостта от глобална стратегия, която не може да бъде само военна. Но заедно с това премахването на военната част означава да, да се изложим на риск с оглед на нашите опоненти и Европейския съюз трябва да разполага с ресурсите да се бори срещу бича наречен тероризъм. Госпожа Озолина, благодаря на първо, отношение, на първо място по отношение на многостранната ди, дипломация. Съгласен съм, че Европейския съюз е много успешен в тази насока и този капацитет трябва да бъде използван. Втория въпрос дали НАТО и военните действия са необходими за борбата срещу тероризма, със сигурност не. И страни в които можем да проследим как се развива тероризма и какви инструменти са използвани, военната намеса не е достатъчна. Именно това имах предвид да се хармонизира действията от Европейския съюз и НАТО, за да се комбинират тези военни възможности за постигане на необходимите резултати. Тук не говоря, разбира се, да се спечели войната срещу тероризма, но комбинацията от различни възможности може да бъде един много важен важен актив. Следващия въпрос за това дали НАТО е насочен по-скоро навътре към себе си или към международните операции, мисля, че НАТО вече доказа, че е много ефективна организация в отговора си към заплахите пред много държави. И настоящата програма на НАТО където се подчертават възможностите по параграф 5 за покриване на различните пропуски, които бяха пренебрегвани от НАТО през последните години, ще видим, че ако проследим договора от Вашингтон, ще видим, че НАТО извършва операции в много страни. Увеличава се бюджета за военна дейност на много страни. Освен това, НАТО засилва общите си възможности за защита по пети параграф, но по отношение на международната си роля НАТО има много възможности да действа, когато това е необходимо. Мисля, че това са времени действия и след известно време различните възможности в военния сектор ще бъдат добавени и използвани в държавите членки и международната общност като цяло. И на последно място мисля, че Европейския парламент може да изиграе важна роля в изпълнението на тази стратегия. Това е форум, в който може да се преразгледа, проследява и оценяват резултатите и ви желая успех в това начинание. И господин Лене, благодаря. Три коментара. На първо място за многостранната дипломация. Когато Европейския съюз и Съединените щати могат да си сътрудничат, наистина многостранните взаимоотношения ще бъдат по-успешни. И това ще улесни дейността ни, когато става въпрос за по-традиционна политика. Но когато имаме възможност да продължим борбата, като например конференцията в Париж за климата, това много ясно подчертава, че трябва да продължи борбата. По отношение на интересите и ценностите, както и Камил, и аз смятам, че този, тези понятия са малко противоречиви с оглед на дългосрочните интереси. Но в политиката може да има много а, противоречиви понятия и концепции, които да ни пречат да продължим напред. Но по отношение на съседството, имайки предвид различните обстоятелства, насърчаващи ценностите, те не са сработили до момента. Те могат да се увенчаят с успех само ако има подкрепа в съответната страна. Може да се изготви по-интелигентен инструментариум за насърчаването на ценностите, така че до този момент именно тези обстоятелства не сработиха. И накрая по отношение на международната среда и предизвикателствата. Вече 20 години работя в този сектор и винаги съм смятал, че европейската външна политика на отбрана е сравнително по-слаба от политиката на интеграция. Защо това е така? За... Това е с оглед на а, това, което се инвестира в а, по това направление на политиката. Но това се промени драстично с оглед на кризисните ситуации, които ни заобикалят. Това, което е поставено на карта е много по-голямо и по този начин държавите членки на Европейския съюз трябва да се сближават, а не да се разделят. Именно интеграцията наистина е поставено на карта предвид случващото се през 2016 година. Благодаря. So, thank you very much. Благодаря ви. Госпож... Госпожа Кълнете има думата за заключителни думи. Само искам да изкажа благодарности за тази а, дискусия, която провежд... провеждаме за защитата на европейските интереси. И аз ще дам обратен знак на това, което каза господин Грант. Да защитим интересите означава да защитаваме нашите ценности. И това е позицията и линията, която ще следваме. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря и на панелистите. Благодаря и за становищата ви. Ще ги вземем и в писмена форма, за да използваме е, коментарите ви и ще се свържем отново с вас. Благодаря. Viertelstunde länger? Hallo? So, Hello. So, und Herren. Госпожи и господа, нека да започнем без бавене, защото е, отделихме повече време за дискусията с Нидерландското председателство на съвета. За това е, аз няма да правя нарочно стъпление. Е, Надявам се да спечелим е, време по този начин, пък и да не ви доскоче. Ще помоля е, участниците със свои изложения да се придържат стрикно към времето по 5 минути, след което ще дам по минута и половина за изказвания, за да могат всички да вземат думата. Е, преводачите, както разбирам, любезно ще останат 15 минути повече от предвиденото време, за, за която в готовност благодаря, така че да осъществим а, е, този, тъ, този е, панел. Тук ще участва колегата Хайди Хат, Халтала. Благодаря на госпожа Еврокомисарят Вера Юрова, Хелга Шмидт е, за, е, от външната служба Катерина Мартенова, е, заместник, генерален директор на генерална дирекция НИЕР с добро съседство и господин Александър Сушко, съпредседател на платформата за гражданско общество ЕСА Украина. Надявам се, ние парламентаристите от страните на, по Евронест които присъстват тук. Виждам доста да видях няколко лица тук отпред. Ам, също ще се включат активно в един, надявам се, интересен дебат. Затова без бавене ще помоля госпожа Юрова да вземе думата уважаеми господин председател, уважаеми евродепутати, уважаеми участници. Първо, честита нова година на всички след драматичните събития от миналата година в извън Европа. Аз искрено се надявам, че 2016 година ще бъде по-мирна и спокойна година за всички ни. За гражданите на Грузия, Молдова и Украина се надявам новата година да ви донесе повече сигурност, стабилност и решителен напредък в процеса на реформи. И те страни отбелязах сериозен напредък в областта на реформите и човешките права, но независимо от това ние трябва да следим борбата с корупцията, антидискриминацията, независимата съдебна плащ, както и при, при излагане на законодателството за реформи. И в трите държави е, администрацията работи, подработят по този въпрос. Тук е, имаме и представители на комисията, които ще представят моите уважаеми колеги, госпожа Могерини и господин Хан, като ще могат да говорят общо за реформите. Аз ще се съсредоточа върху моя портфел антидискриминация и съдебна реформа. Ще започна с хубавите новини и трите държави започват профес, процес на реформи с, в съответствие с европейските изисквания за равенство, толерантност, силно общество. През 2014 години бяха, година бяха сключени е, договори за асоцииране, които са изключително амбициозни. Споразуменията съставляват добра база за по-добро сътрудничество в областта на борбата с измамите и основните права като се очертават и други области, като антидискриминация, съдебно сътрудничество, защита на личните данни, е, както и сближаване на облигационното право. В Грузия 2016 година ще бъде много важна. Реформите напред, напредват в областта на правосъдите, е, правосъдието и основните права. Диалога ПИЗА отбелязва значително значителен напредък и в двете области извън очертаното в плана за действие. Грузия предприема допълнителни стъп, стъпки за промяна в съдебната система и прокуратурата. Аз лично имах възможност да обсъждам това с министра на правосъдието на Грузия, който е наистина много привързан към процеса на реформи. Но независимостта на съдиите и прокурорите все още буди тревога. Ние ще продължим да призоваваме правителството на Грузия да се придържа към законите в това отношение, за да няма и следа от политизирано правосъдие. Украина. Украина отбеляза сериозен напредък по законодателството на реформите през последните месеци, при все трудното положение в страната и извън нея. През септември посетих е, Украина и имах възможност да проведа разговори на най-високо политическо ниво. Е, както в Киев и тук искам да поздравя украинските власти за постигнатото до сега и да ги призове да продължават неотменно да полагат усилия за по-нататъчни реформи и борба с корупцията. В рамките на моята визита аз се срещнах и с представител на гражданския сектор, които играят важна роля в следенето на развитието и особено в борбата с корупцията, дискриминацията и за съдебна реформа. По време на своето посещение извинявам се, казва ораторката, предприемат се съответни трябва да се предприемат конституционни промени в Украина за 2016 година и след като законодателството е на лице, е време за конкретни резултати. Трябва да се пристъпи към действие, за да се възстанови доверието на гражданите в съдебната система. В Молдова политическото положение става по-нестабилно, а страната наистина се нуждае от стабилно политическо политическо ръководство. Трябва да се вземат непредобедени политически решения. Молдова трябва да, правителството на Молдова трябва да действа безпристрастно за в името на страната и своите граждани. На първо място като приоритет трябва да бъде изведено борбата с корупцията, банковия скандал през 2014 година при кражба на близо милиард е, евро е, трябва да доведат до своите последствия. Трябва да бъдат извършени съответни действия, но трябва също така да се създаде възможност за системен подход за диверсифициране на фондовете е, Необходими са категорично, необходимо е категорично спазване на етични стандарти, за да се постигне демократично проспериращо общество. Сега е момента да се възстанови доверието на гражданите и вложителите в съдебната система, а това предполага реформа. Реформа на прокуратурата и ясен и прозрачен процес за избор на съдиите и съответни дисциплинарни отговорности. Корупцията и политическата манипулация трябва да бъдат изкоренени чрез очертаване на съответни отговорности и етични стандарти. Нуждаем се от основна промяна в рамката, в рамките на договорите за, за асоцииране. Държавите трябва да, да приемат директивите на Европейския съюз за антидискриминация. Молдова отбеляза и на, на е, по закон и на практика в това отношение е, има и съвет за равенството, който действа. Украина неодавна прие национална стратегия за човешките права, включващи и антидискриминационни разпоредби. В рамките на своето споразумение те е, трябва да сте са поели ангажимент да сближат своето законодателство с европейските изисквания. На 12 ноември парламента в Украина прие трудов кодекс, който изрично забранява дискриминацията на база на сексуална ориентация. Е, а тук предстои приемането на, на този кодекс, на нов кодекс, който трябва да, да доведе до същия резултат. В Грузия се работи в същата посока развитието следва на приемането на съответ и влизането в сила на закон за недискриминация, е, като тук е, ролята на обществения защитник играе много важна роля. Е, в областта на дискриминацията влиза също в плана за действие. По този, както и въпроса по визовите облегчение, ние отбелязваме съответен напредък. Продължаваме да работим конструктивно по диалога. Аз ще спра до тук, за да дам възможност и на другите участници да се изкажат. Следващия оратор. Благодаря, госпожо Еврокомисар. Радвам се, че има такова широко участие в това мероприятие, което стартира нов етап в парламентарното сътрудничество с Грузия, Украина, Молдова, с подкрепата на гражданското общество. Сега нека да приканим госпожа Хелга Шмидт, представителката на госпожа Могерини, да вземе думата. Благодаря много. Аз ще се присъединя към пожеланията за хубава, честита година, да но светът стане по-сигурно и добро място, защото миналата година ни изправи пред много предизвикателства и нас и източните ни партньори. Имаше и добри неща, например споразумението с Иран, е, в което лично аз участвах. Споменавам го, защото то ще има пряко положително отражение върху Молдова, Украина и Грузия. Предстои непосредствено приложението му. Има и други, имаше и други е, положителни събития, както срещата на върха в е, Рига по въпроса за визовата ли, либерализация, Работи се за всеобхватно споразумение за свободна търговия с Украина, но нека да си да кажем, че нашата обща глобална цел е стабилизация по-тясно сътрудничество с източните ни партньори тук включваме и споразумента за свободна търговия с трите страни и неодавнашния преглед на източната ни политика вече се базираше на по-диференциран подход. С трите държави задълбочихме сътрудничеството си, ще подпомогнем техните реформи и решаване на проблемите, като ще търсим процес на на политическо и економическо сближаване. Това е нашата обща цел е, всичко това има смисъл, ако можем да се справим с предизвикателствата, миграцията, климата и други, други предизвикателства. Това е наша обща цел. Разбира се, въпросите за външната политика и сигурността предполагат също съвместно обсъждане по тези въпроси. Говорихме през, Били, през ноември в Тбилиси. Но източното партньорство винаги излиза извън рамките на междуправителствените споразумения и то може да се осъществи успешно, ако обхваща всички части на обществото. Парламентаристи, местната власт и което е много важно, членовете на гражданското общество. Ще се спра на парламентарния аспект. Това е изключително важно обществеността да, да има свои избран, избраници и това е чудесното място за и сфера на сътрудничество за взаимно опознаване, взаимно учение и взаимно вдъхновение, надявам се. За Украина и изпълнението на ангажиментите по споразумението е, става дума за много сериозни задачи, сериозни за всички и нека не забравяме, че всичко това става във време, когато Украина е изправена пред невероятни трудности с незаконно анексиране на Крим и много големи економически затруднения. Ние можем да подкрепяме Украина само ако постигнем цялостно изпълнение на споразумението от Минск. И все пак Украина постига успех в реформите. Няма да навлизам в подробности. Искам само да кажа, да спомена Националното бюро за борба с корупцията е, местните органи на правоприлагането са в процес е, на, на избор на прокурор за борба с е, корупцията и така нататък. Но разбира се, това не е всичко. Трябва да завърши съдебната реформа. След това очакват избирателното законодателство, обществените финанси, сигурността на обществения сектор и разбира се, отрешаващо значение ще бъде изпълнението на така приятите закони. По въпроса за визовата либерализация, ние имаме доклад от миналата седмица от Европейския съюз. Докладът е много положителен и условията са се, за предложението се очаква комисията да излезе със съответно законодателно предложение. За Грузия, тук Европейската комисия също излезе с доклад през декември. Основни показатели са изпълнени и можем да пристъпим към визови облегчения. Това е резултат от общите усилия от правителството, държавните институции и гражданското общество в Грузия. Грузия бележи сериозен напредък в изпълнението на договора за асоцииране и е, споразумението за свободна търговия. През първите 12 месеца имаме 15% увеличение съгласно Евростат очакваме и прилив на чуждестранни инвестиции в Грузия. Годината 2016 година е година на парламентарни избори в Грузия, които предстоят през 16. Знаем, че това може да предизвика разпалване на емоциите, но се надяваме, че една е, атмосфера на взаимно уважение и зачитане ще покаже, е, че Грузия е напредна. И накрая Молдова, както казах, имаме изключително нестабилна политическа ситуация, която пречи за осъществяване на реформи. Съжаляваме, че реформите изостават, където Интересът е най-голям. Трябва Молдова да преустан, да сложи край на корупцията на най-високо ниво. Това предполага а, реформи в областта на публичната администрация, правосъдието и обществения сектор. Ние ще работим за фискална стабилизация. Те работят и с МВФ по този въпрос. Е, трябва да се намерят решения на настоящите политически, настояща политическа криза, но решения на място. Консултациите са в ход и мога да кажа, че ние ще помогнем на молдовското правителство за изпълнението с е, подпомагане на основни реформи. Ние няма да се намесваме във вътрешния политически процес, е, но от друга страна Молдова е, при прилага визовите облегчения и имаме сериоз, солиден брой граждани, които пътуват в шенгенското пространство Същото се отнася за сферите свързани с свободната търговия, което и това става все пак в условия на политическа нестабилност. И все пак през 2014 година имаме нарастване на търговския обем през, с 20% и още 5% през 2015 година, въпреки неблагоприятния климата. Нашата роля е, допълнително се задълбочи и имаме е, сериозен брой експерти, но има още много да се прави. В заключение, позволете ми да кажа, че Европейския съюз остава ключов партньор за нашите партньори. Ние ще отстояваме техните права. Украина, Грузия и Молдова ясно заявиха своята готовност да се сближат с Европейския съюз. Вие сте сами в процеса на реформи. Това е свързано с сегашната програма за реформи и происти, ще проистече от изпълнението на договорите за асоцииране. Благодаря. Благодаря, госпожо Шмидт. Много се радвам, че говорихте за значението на парламента и ролята му в двустранни и многостранни форуми. Думата има госпожа Катерина Матернова, която ще вземе думата от името на комисаря Хан. Благодаря и аз искам да се присъединя към надеждите, че новата година ще бъде добра Трудно е да се говори след Хелга, затова ще се опитам да не повтарям това, което каза тя и ще добавя в телеграфен стил и измерението, което привнасяме ние към процеса на реформа и развитие от гледна точка на нашите инструменти за помощ и инструментите за партньорство. Много е хубаво, че имам възможност да се изкаже няколко дни след влизането в сила на споразумението, свободна търговия с Украина, независимо от всички предизвикателства. Е хубаво е, че и споразумението за асоцииране, споразумението за свободна търговия са в сила. Хелга спомена прегледа на политиката за съседство и заключенията на съвета и двете потвърдиха значението на двете споразумения. Задачата е сериозна и двете са в центъра на взаимоотношенията ни не само за политическия диалог – но също така и за да съсредоточат усилията ни за оказване на помощ. Това въжи и за измерението и източно партньорство. Аз мисля, че рамката, която сме изградили, е много полезна в няколко отношения. На първо място, това е допълнителен стимул и дава допълнителен тласък на реформите. Работим по това с партньорите, с държавите членки, обсъждаме възможности за съвместно програмиране, съвместна работа с страните в усилията им за реформиране и работим заедно с партньорите в международните финансови институции, европейските институции. Целта е да помогнем в усилията за развитие на страните и в реформите. Рамката обаче е много важна и в друго отношение да използваме по гъвкав начин инструментите, с които разполагаме. Както сигурно знаете, инструмента, който използваме за програмиране е инструмента за добросъседство – И за да поставя нещата в контекст, миналата година в Украина и двустранният принц беше 200 милиона, 90 милиона в Молдова, Грузия поради впечатляващите усилия за реформи получиха допълнително средства от бюджета в рамките на повече за повече, като признание за положените усилия за реформи. Инструмент за добро съседство не е единствения. Работим с европейските финансови институции. Имаме инструмент за инвестиране в съседството. Целта е да насърчаваме диалога, но също така да подпомагаме планирането на инвестиции. Свидетели сме на първите положителни резултати от реформите. Беше споменато облегчаването на визовия режим, но също така и проектите в областта на енергетиката и свързаността. Друг въпрос, който искам да спомена и който е особено важен за нас, е инструмента за дълбоко и всеобхватно споразумение за свободна търговия – Осигурили сме 200 милиона, за да може частния сектор, особено малките и средни предприятия в тези страни, които пред, при, преминават през процеса на приспособяване, да го осъществят успешно и да се приспособят към стандартите, било фитостандарт, било фитосанитарни, било други технически стандарти. Работим по този инструмент с нашите партньори, Европейската банка, Европейската инвестиционна банка. Съвсем накратко по трите страни. За Украина е, Що се отнесе до реформите, аз, глед, аз смятам, че чашата е по-скоро наполовина пълна, Украина постигна впечатляващи резултати в стабилизирането на економиката, консолидиране на вътния курс, решаването на сериозни проблеми в банковия сектор. Да, има широк кръг от области, в които трябва да се предприемат и изпълнят реформи и групата за подкрепа на Украина, която работи в контекста на генерална дирекция НИР, заедно с партньорите, разработва поредица от пакети реформа, въп, например въпроси свързани с корупцията, ще работим с агенцията на омбудсмана, която се оказа много полезна и работим по тези въпроси с държавите членки и партньорите за Молдова. Колеги споменаха, че за съжаление проточилата се политическа криза като че ли оставя е, в, хвърля сянка върху усилията за реформа и като че ли оставя на заден план необходимостта от економически реформи. Се надяваме, че след като бъде назначено ново правителство, ще има нови усилия за реформата. Що се отнася до Грузия, ще добавя само, че имаме много добро сътрудничество във всички сектори. Грузия осигури впечатляващ набор от реформи трябва да продължи работата в областта на съдебната система, подкрепата за частния сектор. Ако продължи реформата, мисля, че сътрудничество ще бъде много добре. Ще приключа с измерението източно партньорство. Искам да подчертая факта, че трите асоциирани страни могат и трябва да бъдат в предните редици и да работят с останалите. Това са важни партньори за Европа и сме готови да подкрепяме страните не само на двустранна основа, както споменах и искаме да укрепим измерението източно партньорство и да работим както с гражданското общество, така и с парламентарните и други сили. Благодаря за поканата. Благодаря ви. Аз напълно съм съгласна с вас, когато казахте, че се надявате, че трите асоциирани страни ще бъдат в предните редици и не бива да забравяме, че физичното партньорство има 6 страни. Сега да ви кажа какъв е моят план. Трябваше по нов начин да управлявам времето. Започнахме, започнахме късно, ще дам думата на, на Олександър Шушко и след това от парламентарната асамблея и на всеки един депутат от Европейския парламент ще дам думата на депутат от източното партньорство. Александър Сушко е съпредседател на платформата Гражданско общество Европейски съюз и Украина. Благодаря. Най-напред искам да благодаря за ангажимента на гражданското общество към процеса на реформа и нейното осъществяване в строително партньорство. Това е огромно предимство на Европейския парламент като институция, която представя най-добрите практики За нас това е добра възможност да споделим с вас най-добрия опит и да споделим своите знания, да информираме за реформите по същество в нашите страни. Аз не съм сам. Тук съм с фундацията Отворено общество. Тук е група експерти от Украина, Грузия и Молдова Групата е готова да сподели с вас своето знание по политиката с борба срещу корупцията, реформа на съдебната система, борбата срещу дискриминацията. Те ще бъдат на разположение за дискусията днес след обед, когато в рамките на три сесии ще споделят детайли. Моето послание сега е много кратко. Първо, ясно е, че не могат да се наложат реформи, ако няма силен вътрешен стремеж. И моето послание тук е положително. Тук, се, тук има съвпадение на два стремежа. Единият от гражданското общество в е, Грузия, Молдова, Украина, стремеж към привеждане в съответствие с Европейския съюз, неговите ценности. От друга страна, стремеж от страна на е, европейските институции да помагат. И ако съчетаем двата стремежа, вътрешен и външен, може и да успеем. Е, в момента моментът е труден за Украина и за другите страни. Знаете, че момент в който сме изправени пред непрекъсната агресия, анексация, економически трудности. Заедно с този момента не е лош за реформи. Вече сме е, извършили редица промени, които не успяхме да постигнем за 25-те години независимо съществуване последните години доведоха до сериозни промени, но това не е достатъчно за гарантиране на функционираща демокрация. И точно това е момента, в който трябва да консолидираме всички налични ресурси. Експертни, положителен опит, а също така и политическата воля за да за да може е, всичко да се доизгради. Лесно е да се говори за реформи изобщо, когато навлезем обаче в е, детайлите, възниква съпротива, пречки, много предизвикателства, които никога не сме очаквали. Сега е моментът за конкретна и последователна работа с международните партньори. И тук ролята на Европейския съюз е, е особено важна, защото правителството е отворено към препоръките на Европейския съюз. Това е огромно доверие е, има огромно доверие към Европейския съюз в, в обществото и когато дойдат европейски експерти в е, Грузия, Молдова, Украина, има огромно доверие към техните препоръки. И този ресурс е, може да се използва добре. Сега не е момента за общи препоръки. Сега е време за ясна и последователна подкрепа в реформи в определени области. От вас имаме нужда от енергията, знанията, коража. Имаме нужда вие да идвате в Украина с най-добрите експерти, с хората с, с, с опит, които да ни помогнат да успеем. Ето това е. Благодаря още им път за вниманието, за последователния интерес, за политическата воля да подкрепяте Украина и другите страни в региона в стремежа им към реформи. Благодаря. Благодаря, Олег Шушко. И както споменахте, ще задълбочим дискусията в, по време на трите сесии които са подготвени от партньорите от гражданското общество, от фундация Отворено общество. Сега ще покани Виктор Доличек, съпредседателят от Евроне. След това ще имате думата. Все още можете да да се запишете и разполагаме с около 30 минути още. Много благодаря. На първо място благодаря за направените уводни изказвания на нашите гости, които са изключително полезни за нас. За мен винаги е чудесна идея в Европейския парламент да се провеждат подобни изслушвания. Лично аз бих искала да благодаря на Хайди за участието, благодаря на Комисията по външни работи в парламента за осигуряването на тази възможност. Мисля, че срещата ни днес е- ще бъде много полезна, имайки предвид темите, които са свързани борба с корупцията, борба с дискриминацията, Въпроси, които са пряко свързани с нашите ценности на първо място. Освен това, според мен, подобни реформи изискват два елемента. На първо място политическа воля и на второ място последователни стъпки към изпълнението на подобни реформи. Последното заседание на, посветено на глобалната стратегия също беше много полезно. Канцлерът канцлерът Меркел спомена наскоро, след последните нападения в Турция, че Европа е много уязвима. И голяма част от затрудненията в региона са големи предизвикателства, но и възможности. Смятам, че трите страни Грузия, Молдова и Украина се движат в правилната посока, но много повече може да се постигне най-вече в областите, които ще обсъждаме днес. Високо ценя участието на гражданското общество в тези страни, защото платформите и фундациите Отворено общество играят много важна роля и допринасят за разбиране на това какво се случва в нашите страни. На следващия етап ще задълбочим сътрудничеството на среща в Кишинев, Брюксел, Тбилиси, Киев. Няма значение къде ще се проведе, но трябва да се наблегне върху по-силното и категорично участие на представителите им в бъдещите срещи. Опитах се съвсем накратко да се изкажа, защото знам, че ни притиска времето. Очаквам и дискусията по време на трите панела. Благодаря на всички и успешна работа ви желая. Благодаря, Виктор. Да, наистина парламентарния контрол е наистина много важен елемент с оглед на националния опит. Сега ще дам думата е, първо на Андрей Пленкович, е, съпредседател на комисията към парламентарната асоциация, а след това ще дам думата и на колегите от Европейския парламент да направят изказвания, а също така очаквам и изказвания от украинската делегация. Андрей, благодаря Хайди, благодаря Виктор, благодаря за тази инициатива, за тази навременна конференция, за изказванията на комисар Юрова, госпожа Матернова, госпожа Шмидт, на представителя господин Сушко на отворено общество. Благодаря на за организирането на тази дискусия, за включването на глобалната стратегия в дневния ред на пленарното заседание в Страсбург следващата седмица с оглед на Грузия, Украина и Молдова като три водещи страни в политиката за източно партньорство на Европейския съюз. В това отношение искам да подчертая колко високо ценя сътрудничеството с експерти и колеги. От моя гледна точка, като съпредседател на платформата, искам да наблегна върху интензивната работа за подписване на споразумението и разбира се тази година очакваме по-конкретно ангажиране за нейното изпълнение. По отношение на взаимоотношенията между комисията и парламента, мисля, че е много добре, ако можем да помислим заедно с комисията и външната служба, да помислим за инструменти за по-тясно проследяване на изпълнението на реформите. Ние като а, орган, който заседава два пъти годишно за проследяване на тези изпълнения, за, ще бъде по-лесно да извършваме насочваме работата си, но също така и информиране на обществеността в страните. Благодаря, Хайди. Е, очаквам с нетърпение заедно да съпредседателстваме третия панел. Да, благодаря. Наистина това събитие няма как да се осъществи без тримата са председатели на комисията. Господин Канделаки от Грузинския парламент има думата. Ще ви помоля да се ограничите до минута и половина. Трябва да сме много внимателни от към време сега. Господин Канделаки а, ми отстъпи времето си, ако това е приемливо. Благодаря на панелистите. Оценяваме вниманието, което се обръща на трите страни. От името на Грузия, като представител на Грузия, бих искала да подчертая няколко елемента, които бяха вече споменати. На първо място независимостта на правосъдната система, на съдебната система. Благодаря на всички, които повдигнаха този въпрос. Гарантът е Конституционния съд в Грузия. Той беше достатъчно професионално настроен за и да се обърне към една западна телевизионна компания. Остави две в Грузия, вероятно повечето от вас я познават. Конституционният съд, за съжаление, се превърна в мишена на доста агресивни нападения. Вярваме, че това е нещо, което трябва да бъде отбелязано от всички, защото именно тогава те поеха отговорността си за гарантиране на независимостта на съдебната система. На други нива, например първоинстанционните съдилища, апелативните съдилища, от време на време няма успех по отношение на независимостта. Конституционният съд е много важен. Вторият въпрос – е ролята на опозицията. Много от вас споменах значението на приобщаването. Приобщаването обаче, за съжаление, няма как да се поддържа, ако опозицията е в затвора или пък е мишена на нападки. Виждам приготвения чук, така че благодаря, ще приключа с това. А сега Анди Кристея от съпредседателя на Комисията за парламент, на Парламентарната асамблея с Молдова. За съжаление, сред нас няма представители на Молдовския парламент в залата днес. Анди, заповядайте. Надявам се, че ще получим добри новини от Молдова днес. Аз ще се изкажа на румънски. Трябва да отбележа, че Република Молдова е изправена пред една от най-сериозните си кризи в последно време. Съгласен съм с казаното от уважаемите колеги в панела. От моя гледна точка, изправени сме пред структурни проблеми, с оглед на бежанците, емиграцията, шенгенското пространство. Ето защо смятам, че трябва да отчетем факта, че трябва да бъдем по-ангажирани по отношение на взаимоотношенията ни с Кишинев. И политиците, които вече участват в дискусиите с Европейския съюз, трябва да отчетат ситуацията в Молдова, а също така и в Приднестровието. Има две решения, нито едно от двете обаче не е достатъчно добро за Молдова. Ранни предсрочни избори или нещата да продължат както сега. Разбира се, и двете решения са трудни, имайки предвид проевропейската насоченост на страната. Изборите предлагат два вида нестабилност. Няма избор между стабилност или нестабилност, както посочва един анализатор на ситуацията в Молдова. И накрая ще посоча, че мнозинството се състои от бивши представители комунисти в страната. И не всичко, което се провежда като реформи е насочено към Европа. Благодаря. Председателката, благодаря Анди. Сега ще дам думата на член на Европа украинския парламент. Не, извинете, казва председателката. Can somebody clarify if the Ukrainian delegation has Не знам дали от украинската делегация имат вече готовност с представител, който да направи изказването си. Париста Расюк. Борис Тарасилки има думата, бившия председател на парламентарната асамблея на Евронест и сега участваш в платформата. Борис, заповядайте. Благодаря. Уважаеми приятели от Европейския парламент, уважаеми колеги от страните представени в парламентарната асамблея Евронест, за украинската делегация е чест да участва в това важно събитие – Благодарни сме на приятелите си от Европейския парламент, които организираха конференцията. Тя е съвсем навременна и много важна. Що се отнася до Украина, за нас е много важно да изпълним ангажиментите си като член на парламентарната асамблея Евронест. Украинската делегация участва във всички събития – Бихме искали да използваме тази възможност да изразим благодарността си към Европейската комисия, към службата на Върховния представител и към Европейския парламент, нашите приятели и колеги, които обръщат непрекъснато внимание към дейността на Парламентарната асамблея. Искам да благодаря от името на, парламент... на украинската делегация за оказваната подкрепа от Европейския парламент и от институциите на Европейския съюз като цяло в тези много тежки времена за Украина, изпълнени с много предизвикателства. Благодарни сме на институциите на Европейския съюз за това, че са обединени по отношение на руската агресия спрямо Украина и следват политика на налагане на санкции – което потвърждава отново продължителните мерки наложени към Русия. Европейския съюз още веднъж посочи, че продължава да следва неразривно международните принципи на международното право и ние подкрепяме продължаването на тази политика. Виждам, че ми давате сигнал да приключа с изказването си. Благодаря. Но бих искал да кажа, че от Европейския съюз и институциите му очакваме да не дават претекст на Русия, като променят мотивите и формулировките, които се използват и по този начин да дадат претекст на Русия да смята, че Европейския съюз може да бъде разделен. Благодаря много. А сега Петрос Аускревичус, който Надявам се, ще преустанови телефонния си разговор и ще си припомни, че е докладчик за Молдова, за да направи изказване. Благодаря, Хайди, уважаеми колеги. Време е да признаем. Постигнахме много. Годините 14 и 15 бяха години на е, голяма подготовка, промени и ето ни сега годината е 2016, това ще бъде годината на промените, на истинската трансформация с конкретни резултати. Няколко думи относно споразуменията за асоцииране. Ако Русия има концепцията за близките граници с натиск върху съседите, е, ние от Европейския съюз подхождаме по съвършенно различен начин. Асоциирано партньорство. Ние не третираме съседите си като втора категория. Не се опитваме да им налагаме промени, които те не желаят. Така че това трябва да бъде осъзнато като причината. Европейския съюз винаги прилага политиката си по този начин, но асоциираното парт... при асоциираните партньорства дори Европейския съюз трябва да признае, че трябва да променим дори нашите структури за тези партньорства. Нуждаем се от повече хора в Европейската комисия, защото реформите, провеждани от нашите партньори, изискват повече, по-голяма подкрепа. Тук съм съгласна. И ако нашите делегации е, имаха по-голями, имат по-големи правомощия, това ще доведе до по-добър резултат. Благодаря, каза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 Преди всичко благодаря за задълбочените анализи, направени на настоящите процеси в Грузия и други източноевропейски страни. Позволете ми също така да дам отговор по повод казаното за реформите, защото имаме реформите имат институционално, но и човешко измерение. Много по-лесно е да се променят нещата, отколкото хората. Да, ние провеждаме реформи, говорим за независима съдебна система, което значи, че нашите е, съди ще бъдат независими, но те никога до сега не са действали в условия на независимост. Години наред а независимостта на държавните органи трябва да бъде подкрепяна от независимост повлияна от политическите партии. Единствено по този начин можем да говорим за съдебна система и справедливо правосъдие. Е, мисля, че ние трябва да подходим по този начин към реформата. Благодаря, господин Риани. Е, сега госпожа Татяна Зденока има думата. Имам въпрос към госпожа Еврокомисарят Юрова. Надявам се, ще остане време за отговори. Говорихте е, за промените в е, украинското законодателство. Говорите за трудовото законодателство, за равнопоставеното третиране на Хора с различна сексуална ориентация, но какво става по отношение на съдебните правила и съдебното преследване? Доколкото ми е известно, до съдебното производство не е ограничено по време. Много хора са с предварителен, в предварителен арест от, арест от години. И второ, пред събитията на 2 май от 2014 година е, никой до сега не е застанал пред съда като отговорен за тези събития. когато говорим за когато разговаряте или има ли се възможност да поставите пред украинските съдебни органи този въпрос или не? Благодаря, госпожа Тенока, казва председателката. Имаме 12 минути от тук до края на заседанието и тъй като предполагам всички искате да чуете отговорите, Имам още няколко записали се евродепутати. А, а искам да поставим и въпроса за споразумението с Украина и е, нидерландския, е, нидерландския референдум. Чухме този въпрос, е, беше поставен този въпрос сутринта, но по последното изказване от залата господин Кузов. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Няколко въпроса, е, които в тази идилична постановка не бяха поставени. Идилична, защото тук в парламента си седим спокойно, а много важни неща неща някакси се губят от погледа ни. Какво е положението с комунистическата партия и нейната легализация, озаконяването из тя е обявена за незаконна, а тя е представена, така да се каже, и тук, в Европейския парламент, Комунистическата партия имам предвид към представителите на службата за външна служба. Как изглеждат нещата с неонацистите? Разполагаме с журналистическа информация в Министерството на вътрешните работи и отбраната бяхме поканили майката на едно момче, което бе било изгорено. Нищо не сме чули по въпроса. Можем ли да говорим за демокрация, когато има такива събития? Председателката, благодаря господин Кузо. Сега мисля, че е време да дам думата на, първо на госпожа Юрова, която надявам се ще даде отговор на някои от поставените въпроси. Ние залагаме общия принцип на дедискриминация, не говорим само за трудовото законодателство цялата законодателна система трябва да отговаря на европейските изисквания и критерии за недискриминация, сексуална ориентация, възраст, етническа принадлежност и така нататък. За момента сме удовлетворени от трудовият кодекс, който ясно заявява прогласява недискриминацията при назначаването на работа. Това беше и част от моя план при посещението ми в Украина през септември. Тогава все още не беше ясно какво точно ще се съдържа в трудовия кодекс и аз се застъпих за някои формулировки, които, доколкото ми е известно, се опитаха да бъдат избягнати. Но сега вече кодекса е на лице. И мога да ви уверя, че ще има непрекъснат натиск за изпълнение на тези стандарти и критерии за недискриминация ние говорехте за, аха, за а, предварителния арест няма срокове в това отношение. Днес отговор по време на посвещението ми в Украина не се спирахме на процесуални въпроси. Говорихме по-скоро за основните показатели, за които говорихме, да речем независима съдебна система, независимост на прокуратурата и професионализъм на съдиите. Ще се занимая с въпроса. В самия Европейски съюз има различни ем, системи и различен подход конкретно и в наказателния процес и в държавите членки е така, но ние ще се опитаме да повлияем в посока спазване на процесуалните права е, като презумпция за невиновност, гаранции за деца и така нататък. Това са неща, за които настояваме. Но Европейския съюз няма големи правомощия в това отношение. Е, така е по-скоро за сферата на външната дейност. Става дума за неща присъди на системата. Председателката, убедена съм, че след обед ще имаме възможност да поговорим по този въпрос. Сега госпожа Матернова. А, а не е задължително, ако не искате думата. Госпожа Шмидт. От името искам само да кажа по повод два-три поставени въпроса. Напълно съм съгласна, нуждаем се от правилно изпълнение, това е задача за нас, но има нужда и от парламентарен поглед и силно гражданско общество. Най-добрата гаранция за изпълнението и тъй като бяха поставени конкретни въпроси, въпроса за насилието е абсолютно неприемливо, независимо от къде идвато. Господин Тарасюк, аз казах конкретно, че ние ще продължим да подкрепяме суверенитета и териториалната цялост на Украина. Не споменах изрично Крим, но това е ясно ясно, но ние настояваме за пълно изпълнение на Минското споразумение. Там имаме поглед напред и за неонацистите. Госпожа Еврокомисаря тук-що говори за общите ни усилия за борба с дискриминацията по сексуален принцип. Но тук попадат и малцинствата, така че е, ние се борим с това, включително с екстремизма и радикализма. Това са ва... много важни за госпожа Могерини въпроси. Благодаря. Зная, че дискриминирам някои членове на Европейския парламент, но ще подходя егалитарно. Поне е, е, членове на пете групи няма да могат да взимат думата, затова моля за разбирането ви, но господин Сушко, искате заключителни думи и след това ще отидем на обяд. Е, ня, и ще ви обясна как ще подходим след обята. И искам да изкажа благодарност за вашите усилия. Пътят е пред нас това е много важна програма. Е, нашата програма почти идентична с вашата и това ще ни позволи да постигнем синергетичен ефект и успех в редица области. Така че с общи усилия да изградим една нова Украина, една, едно ново източно партньорство. Благодаря. Председателката, с това не слагаме край на дискусията дискусията. Ще продължим в 1.15. Но да обясня, става дума за друга зала. Това е 5, А5Г2. Е, членовете на Европейския парламент ще ви помогнат да се насочите. А междувременно в е, кафенето предлагаме нещо за хапване. Благодаря за участието в встъпителната част. След обед ще работим в е, три части, в три панела. Благодаря на всички.